Дами и господа, закопчайте предпазните колани. Дами и господа, моля ви, заемете местата си. да не се бавим допълнително. И така, днес след обед, доста натоварена е нашата програма, но в замяна на това безкрайно интересна. Имаме няколко доклада, свързани с изследва... изследователската дейност. И преди да говорим по точка трета от днешното следобно заседание, което е свързано с Зелената книга, първо е, ще трябва да се информираме за последните новости, развитие е, в сферата на иновациите. И така, първо, девета точка, Европейски институт за иновации и технологии. Ще разговаряме с неговия директор. Както и с е, директорите на ОПН. Роналд Дебрун, Общностите за познание и наука. Сред нас професорите, чието имена прочетох току-що и господин Диего Фавия. Всеки един от тези четирима оратори ще разполага с 10 минути за изложение. Може би е малко изморително, но пък ще бъде безкрайно полезно. Така че, ако сте съгласни, ще се обърна към Роналд Де Бруин. Това е един от доста спорните първоначално проекти, но става все по-популярен. Така че имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да обясня малко повече за Европейски институт за иновации, както и за работата по партньорствата, те наречените общности за познание и нововведения, които подкрепяме. Като едно малко напомняне, искам да кажа, да видим да не умре техниката. There is. Okay. Ето ги слайдовете. Само едно напомняне защо съществува Европейския институт за иновации и технологии. Европа много добре се справя с научните изследвания, отличничка, обаче явно тези много хубави идеи някак си не достигат до пазара. И за това имаме сравнително слабо развитие на а, новаторството и, и а, Индия, Китай, Съединените щати се възползват от тази наша слабост. Европейския институт не е толкова а, инструмент за финансиране, колкото инициатива и то първа по рода си в Европа, която събира всички три части на тъй наречения от нас триъгълник на познанието. Този триъгълник на познание се състои от бизнеса, от общността на изследователите, научните работници и общността, не на последно място по важност, на висшето образование. Всички усилия, които а, се полагат от тези три а, страни на триъгълника, се подкрепят а, от предприемачите. Те се финансират от предприемачите. И трябва да се уверим, че имаме образовани и умели хора, които да станат новото поколение предприемачи в Европа. Да ви спомена тези общности на познание и иноваторство, ОПН, тъй наречени, това са интегрирани партньорства с една конкретна характеристика. Те са правно независими, те са независими юридически лица. Ще видите тримата изпълнителни директори на всяка от тези общности. Това е една характеристика, особеност на тези общности, че те са независими правни субекти. Те са насочени към три различни а, области климат, е първата, другата е, е информационни и комуникационни технологии, третата е енергетиката. Какво е типично за тъй наречените общности на познание и новаторство? Те се основават на тъй наречените възли на новаторството. Е, всяка от тези общности обхваща 5 или 6 такива горещи точки. Можем да ги покажем на картата тук. Виждате от самото начало, че съществува доста голямо географско покритие и предстои то да бъде разширено. Какво сме направили до момента? Ние твърдим, че в един постоянен, неуморен режим на проба и грешка, ние в рамките на две години сме успели да създадем собствена организационна структура, управителен съвет и в крайна сметка и преди всичко успяхме да създадем а, тези общности и а, да а, се изберат техни изпълнителни директори, като ние сме сключили 7 годишни договори, рамкови договори с тези общности. Тези рамкови договори изразява дългосрочни ангажимент, който Европейски институт иска да предприеме заедно с общностите, за да се правят иновации. Тоест това е едно дългосрочно начинание. Освен това, ние сме започнали заедно с общностите да обсъждаме предприемачеството по отношение на образованието и създаването на нови нови фирми. А, няколко думи за образованието. Един вид, да ви кажа, преди а, няколко седмици имахме студенти в Будапешта, където ние се намираме и имаше въпрос към тях. Колко от вас учите за да получите работа? И те почнаха да се хилят, защото това е един тривиален въпрос. Но аз наистина ги, е, винаги го питам този въпрос, за да последва въпроса кой учи тук, за да създаде после работни места. Това е е доста показателно, бих казал. Никой не се е осмели да отговори на този въпрос. Преди две седмици един от директорите на Масачуевския университет по технология и MIT, Масачузетския институт и нашия Европейски институт искат да създават едно и също нещо, а именно бизнес. Мисля, че това е новия дух, който трябва да следваме и ние в Европа. Това бе споделено с нас от американските колеги. Както вече казах, учим се чрез практика и имаме 7 годишни договори за ангажимент с общностите за иновации и познания, но сигурно знаете и, че разработваме стратегическите си насоки за 2014 година и ще се базират тези насоки върху, върху нашите дискусии тук, както и многонационалната, многогодишната финансова рамка. Управителният съвет на нашия институт, заедно с комисията и общностите за познания, са създали тъй наречения дневен ред за стратегически нововведения. Малко по-подробно ще обясня след минутка какво представлява тя. Това е един документ, който до края на юни ще бъде подаден на Европейската комисия. След това комисията възоснова на открити консултации, които в момента текат и възоснова на оценка на въздействието и оценка на нашия институт ще създаде, ще изгради този дневен ред, тази програма, която вие ще получите, както и съвета ще получи до края на тази година. Една от основните характеристики, кои, към които се строми Европейски институт за иновацията е нареченото упростяване. Сигурно си представяте, че в момента все още намираме в режим на учене чрез практика, заедно с общностите за познание и новаторство, за да потикнем по-нататък развитието на предприемачеството. Направили, направили сме няколко стъпки за изменение на правилата за финансиране, както и приемането на тъй наречените плоски такси и а, също така а, общи суми, които да се дават. Може би това е по-технически жаргон, но общо целта е да се опрости цялата процедура. Въпросът е следния. Ние а, сме създадени като автономен институт, а, единствен си в Европа, но в същото време използваме инструментите, които се дават от финансовия регламент. Безвъзмезно финансиране. Разбира се, имаме и някои дерогации, от които се ползваме, за да можем да се възползваме от по-голяма гъвкавост по отношение на инструментите в финансовия регламент, но така или иначе, като гледаме тази картинка на екрана, идеята е, че имаме някакво поле за маневриране, но е ясно, че това поле не е а, задължително да води до опростяване на правилата. Затова в същото време ние се питаме а, синхронно с дискусиите с комисията дали има нещо друго, което би паснало на а, нашата роля, която желаем да изпълним, а, така че да се а, включим в тази стратегическа програма за а, новаторство. Това, което искам да спомена е, че Европейския институт за иновации и технологии в сегашната му форма а, и въпреки своята уникалност продължава да си една, така да се каже, донорска организация, организация, която дава безвъзмезно финансиране, но ние бихме искали да даваме и, така, така да се каже, интелектуални инвестиции, интелектуален капитал, за да може участниците да се учат едни от други. А, така наречената стратегическа програма която се изготвя от управителния съвет, предвижда малко по-различна роля, а именно да бъдем инвеститор в оказване на влияние чрез предприемачество. Тоест да не даваме средства, които да отиват в грешния джоб, а по-скоро да инвестираме така, че да има възвръщаемост за обикновения човек, за обществата и в крайна сметка създаване на повече работни места и фирми. По същия начин управителният съвет вижда ролята на нашия институт под формата на нов кръг на инвестиране от 2014 година нататък. Now, with this role in mind, Предвид тази роля на инвеститор и от друга страна съществуващите инструменти, а именно безвъзмезното финансиране. Ако се замислим върху това, малко по по-нетрадиционен начин в синхрон с това, което смята и комисията, има предложение за финансов регламент на Европейския съюз, който потенциално да даде други възможности за финансиране, които да се използват. Тоест не само безвъзмезно финансиране, но и инвестиране в капитал, заеми и така нататък. Трябва да кажа, че нашия управителен съвет наскоро заедно с подкрепата на Европейската комисия създаде фундацията на Европейския институт за иновации. Единствената цел на тази фундация е да подкрепя института и да генерира още финансиране, което да идва от частния сектор. Наскоро управителният съвет на фундацията се заседава няколко пъти и трябва да ви кажа, че те са така хора, които са здравомислещи и се ръководят именно от бизнес целта и общо взето се стараят да се използва по най-ефективен начин финансирането, което идва от данакоплаците към момента за Европейския институт. Вече няколко пъти споменах тази програма за стратегическо нововведение. Това е едно копие, един екземпляр от е, една листовка. Може да си я свалите от интернет, много е сбита и, както вече казах, на 30 юни цялостният документ, цялостната стратегическа програма ще бъде дадена от наша страна на комисията. Една от дискусионните области, която ще продължи да бъде обект на дискусии, е къде да се инвестира. От 2014 година нататък има няколко пътеки, които могат да се поемат. Управителният съвет споделя следната гледна точка. Във всеки случай Намерението е да се продължи да се инвестира в трите съществуващи общности за познание на нововведения. Второто е кои да са областите, върху които да се съсредоточим, като управителния съвет е, започна само дебата по тези области. Мога да споделя някои от предложенията на съвета и е, тези области да бъдат обсъдени, бяха обсъдени през април, човешко здраве и живот, е, околна е, среда, не, извинете, обучение, е, безопасност и е, сигурност, е, мобилност, подвижност в градовете и така нататък. Въпреки това, ние знаем, че това са теми, които предстоят да бъдат обсъдени и за да се изберат нови общности за познание и уведение, трябва да видим какви са а, изискванията за програмното финансиране, но и как може да стимулираме трите страни на тригълника на познанието, така че да има не само местно въздействие, но и регионално въздействие, да има по един мултидисциплинарен начин въздействие върху бизнеса и предприемачеството. Тоест, да преведа около това, което казах. Ако има някои области, които подлежат на сформиране на общност за познание и иновации, възниква въпроса какво е взаимоотношението между Европейския институт за иновации и всички останали инициативи. Смятаме, че би било много подходящо да се е, вижда Европейски институт като част от общата стратегическа рамка за новаторство и, и конкурентоспособност. Но от друга страна, факта, че се нуждаем от по-добре обучени, по-умели предприемачи за бъдеще, определя и друга наша роля и място. Трябва да подчертая, че поради съществуването на тези горещи точки и центрове, които споменах по-рано, трябва да видим как може да си сътрудничим с кохезионния и структурните фондове, за да може да разпространим всички всички тези идеи и за да използваме тези средства за други такива а, инициативи за популяризиране. С това искам да приключа, господин председател, и давам думата обратно на вас. Благодаря ви много. Благодаря за това изложение. И а Спазихте правилата за време. Следващите оратори, кой иска да започне? Госпожо професор Ритър. Благодаря за това, че ми поканихте мен и моите колеги да опена за климат е, им, им, има за цел да нововъведенията са с цел намаляване на въглеродния отпечатък. Дори само в Европа имаме много, различ, много различия от географска гледна точка, политическа, социална гледна точка. Така че в, в, в нашия ОПН имаме много представители на най-различни страни. И нашата работа се съсредоточава в е, четири област. Е, първо, е, устойчиви на въглерода градове и улавянето на 70% от въглерода. Второ, управление на водите управление на водните ресурси, там където те са, присъстват в изобилие и там където тяхното количество е недостатъчно. Трето, системи за произвеждане на 0% въглерод или по-скоро отрицателно производство на въглерод, включително и там, където се произвежда цимент. То това е абсолютно необходимо, ако искаме да постигнем нашите цели до 20, 2020 година и е, Четвърто, оценяване на въздействието, за да можем да имаме една ясна картина за проблема. Е, координиране на е, бизнеса, образованието и научната научните изследвания. Наистина, новаторството е един от стълбовете, на който е стъпило това ОПН. Стълба образование – привлича и е, позволява обучението на предприемачи в тази област. Третият е, стълб е предприемачеството и четвърти е, стълб намиране на нови цели. Ще ви кажа няколко думи за това малко по-късно. Нашата, нашата цел е да постигнем по-задълбочена интеграция, т.е. да обединиме в едно звено и за обща работа пред, пред, пред, представители на бизнеса, на научните среди и да създадем условия за новаторство и за под а, нашата ОПН има разклонения в Берлин, Лондон, Париж, Цюрих. Имаме и пет допълнителни центрове. Виждате ги в зелено на тази карта. А жълтите точки са нашите регионални новаторски центрове, които са масиви за челен опит, чрез, чрез които ще разпространиме нашия опит в други части на Европа. Виждате, те са разположени в, в Обединеното кралство, Полша, Унгария и така нататък. Път нашите партньори, основните партньори са Съд 20, половината представители на научни среди, половината представители на бизнес средите, включително БАЕР, ЕДФ и така нататък, както и водещи научни институти, и университети. В а, дясно виждате и шесте е региона, а, кои, където се намират съда, седалищата на нашите ОПН. А, нашите партньори, които са организирани в различни модули. Сега има сто, сто, стотици единици, които са разположени в цяла Европа. Към всяко, всеки един от тях има свой управителен съвет и ръководителя на този управителен съвет всъщност е член на управителния съвет е, съвет на е, нашия център. Те е, предвиждат информацията и, и ни предоставят необходимите данни за, необх... за това, което трябва да се направи в областта на борбата срещу климатичните промени в Европа. 59 е, души, представители на малки и средни предприятия, се включиха в работата, за да е, добият допълнителен опит, който да могат е, да приложат в своята ежедневна дейност. Възможно. Възможно е тези е, стажове да бъдат е, проведени, примерно в големи корпорации или научни институти. И аз след това се провеждат е, семинари за обмен на опит. И се връщат обратно на работните си места където да предадат този челен опит на своите колеги. А как какъв е начин, каква е нашата организация. Имаме управителен съвет, партньори, съпартньори, партньори. Нашето общо събрание е най-висшия орган, кое, кое, орган, който одобрява годишните планове за действие. муча, представителите, участниците в управител, членовете на управителния съвет представляват регионите си, а не институцията. Организираме също и годишен фестивал, който се провежда в края на септември в Будапешта. Виждате схемата на управлението, четирите стълба като схемата на органиграмата на управлението е, типична за <clears throat> е, управленческа органиграма на голямо предприятие, с, което, с общо събрание, управителен съвет и така нататък. Нашата цел е да организираме сътрудничество на партньори, е, представащи различни области и след това дейностите се извършват е, посредством различните модули на а, четирите стълба. А, по-голямата част от миналата година бе посветена на а, структурирането и укрепването на нашите структури. И последното нещо, което искам да кажа е. е е, организираме една, един е, е, сем, семинар за нашите докторанти и дипломанти. И в, в, в, в продължение на, на 6 седмици те изслушват лекции по основни теми, след това работят в работни групи и в края на на шесте седмици се провежда Първата група вече завърши своя е, стаж и се надяваме, че за в бъдеще ще имаме още е, много подобни е, семинари, в които ще участват предприемачи. Благодаря ви много. Незабавно давам думата на господин Павия. Благодаря, господин председател, дами и господа, здравейте. Аз пък ръководя енергийния клон, общността за енергетика. Целта ни е да водим новаторството в енергетиката, за да имаме устойчиво използване на енергията. Имаме 6 дейности. Ние се съсручавам върху чистотата и използването на чисти въглища, да имаме интелигентни градове, възобновяеми източници, промяна, конвергенция между ядрената сфера и възобновяемите. Както виждате, ние правим всичко друго в енергетиката, освен горенето, слава богу. И всяка от тези тематични области се води от тъй наречените колокационни центрове, както описа и Мери важното послание на този слайд са 700 милиона евро. Акционерите на нашето дружество, на нашото ОПН, 20 акционера имаме, са се ангажирали с 7 годишен план и а, техните 700 милиона, тези 20 акционерни а, партньора спомогнаха за стартирането на нашата работа. Тоест, успяхме да мобилизираме 700 милиона допълнителни средства в евро от акционерите на нашето акционерно дружество. Това са допълнителни средства. Какво трябва да направим? Три цели на този слайд. Да намарим цените на енергетиката, да а, засилим, да повишим ефективността или да намалим емисиите на парникови газове. Каквото и да правим, всичкото, което правим, трябва да има поне един от тези елементи или и трите заедно. Искам да споделя с вас една цифра. Ако можем да намалим с 1% цената на енергията днес в Европа, това е въздействие от 20 милиарда евро спестявания – това е към настоящото статукво. Т.е. тези 20 милиарда евро ще са допълнително спестяване, което може да се даде на индустрията или буфер за плащане на социалните осигуровки. Това е един основен показател, който трябва да си даваме сметка за него. С едно, 1% намаляване на цените на енергията, 20 милиарда спестяване. Тук Роналд каза три основни дейности технологични проекти, образование. технологиите са много важни, защото те са последната миля до бизнесите, до пазара и създаване в крайна сметка на основания на технологията активи. Какво каква е разликата между останалите и нас като ОПН. Ние се а, основаваме на съмнението. Ние се съмняваме във всичко, т.е. основата за нас е образованието. Докторите, инженерите а, ще трябва да си носят в раниците собствените произведения, собствените изобретения. Трябва да ни ги покажат, ние да не се съмняваме повече в тяхната стойност и тогава да ги финансираме. Оттам нататък те, слава Богу, могат да станат и предприемачи. Това е цитат от а, лице, което е извън нашото опене. А, КИК е а, едно от съществуващите гишета, а, в смисъл центрове, където може да се пазарува на едно гише, където може да си намериш амбициозни проекти, които се осъществяват от най-добрите в тази сфера. 2011 година какво е портфолиото за образованието? Седем от тези проекти са пуснати вече. 160 студента този септември е целта да бъдат приети. Вече имаме 650 кандидата за тези нови образователни програми. Така че студентите, които искат да се хвърлят в тези магистратури, в различни профили в енергетиката, могат да го направят. Защо а, са различни тези а, специалности, защото се искат различни елементи на плащане за образованието. Има и истински а, практическа работа по време на стажовете, които се предлагат в тези образователни програми. в различни консорциуми ги пращаме тези студенти. 35% от бюджета е за технологични проекти. Така че на слайда се вижда, че това е европейско начинание. Всяка от хоризонталните линии 31 линии. Това са проектите за 2011 година. Те ще бъдат осъществени от най-добрите в съответните сфери и трябва да се постигнат определен набор от цели за всеки от проектите. Портфолиото се управлява динамично. Ние се стремим към съвършенство и от септември, откакто сме изградили това портфолио, до момента три проекта вече са умрели, така да се каже, защото не се движеха според нашите очаквания. Тоест, винаги проектът трябва да се стреми към върхови постижения, ако не, просто отпада. Другото нещо е по отношение на предприемачеството. Ние намираме най-добрите предприемачи, е, най-добрите лидери и ги двеждаме до вашата врата. Обучаваме ги на това как да правят бизнес планове, някои от психологическите умения им преподаваме и всички тези услуги, които даваме са а, безплатни, като в замяна искаме, когато те основат компания, да им дадат част от своя капитал, да имаме дялов капитал в тази нова компания, която ще създадат на този слайд се вижда, че само 8% от бюджета се дава от а, принципния ни бюджет, а иначе останалите 82%, 92% идват от нашите партньори в Швеция. вижда се, че тук има някои компании, които вече са стартирали, които са започнали от нулата. Имаме един кръг образование, технология и създаване на бизнес от технологията. Това е един затворен кръг. Това е вече факт днес. Ние сме си компания, ние сме дружество, ръководи се като такова, ние сме акционерно дружество, акционерите се ангажирали 7 годиш, със 7 годишен план и виждате, че университетите, изследователската дейност и индустрията са равнопоставени. Никой не чака другия виждате колко индустрии, колко сектора са включени в момента в нашата дейност. 44 бранша в момента са включени в нашите дейности. Това е в цялата верига на а, стойността, не само, да кажем, комунални услуги, но и а, малки и средни предприятия. Около 27, мисля, че бяха те. Както вече казах, ние сме едно чисто и просто дружество. Имаме ключови показатели за ефективност. Ако аз не ги изпълня, ще ме уволнят като изпълнителен директор. Същото е и при другите ни дейности. А ако а, ние възложим нещо на някой да го изпълнява, ако той не изпълни съответните показатели, тогава ние го изоставяме. Тоест, ние се ръководим от резултатите. На тази таблица виждате, че всяка дейност трябва да бъде оценена по тази таблица, а именно колко работни места ще създаде тази дейност, колко ще доведе до по-голяма ефективност в бизнес процесите, т.е. колко ще се спести в евро. И има 28 оценъчни критерия в тази таблица или те наречени ключови показатели за изпълнение и това е също както и Мери обясни при тях. Ние не сме животно в пустинята. Ние трябва да си сътрудничим всички останали органи на Европейския съюз, защото сме на едно игрище, така да се каже. А, имаме взаимоотношение между нашото ОПН и други европейски органи, като съвместния център за проучвания моделираме различни бъдещи сценарии, за да дадем а, фактически данни на тези, които оградят политиката. А, свързани, свързани сме с лабораториите за информационни и комуникационни технологии. Тай сутри, днес стана въпрос, че шест основните ни области. Едната област е свързана с информационните и комуникационни технологии. Тя вече функционира. А, все още не сме решили по кои точно въпроси да работим заедно с другите генерални дирекции. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много. Последният врат оратор, професор Вилен Юнг, който последният оратор в този панел. Имате думата. Terwijl de presentatie wordt opgebracht, allereerst, eh, meneer de voorzitter. Eh, на първо място, господин председател, държа да ви благодаря за поканата, която ми беше отправена. Е, е, и сега ще продължа на английски. Нека да кажа нещо за състоянието на нещата в лабораториите. Първо, важното е, че този институт е, вече стана нещо действително. Преди, преди три години не можехме дори да повярваме, че това може да стане действителност. Тоест, ние, сме, ние съществуваме, ние сме оперативни, има опенета е, станахме юридическа личност е, миналата година през есента, а първия договор е, беше подписан първия договор, така че всъщност от май 2011 функционираме в наистина и на практика. Каква е целта? Цел, целта е да съществуването на този институт да промени коренно е, нашия, нашето ежедневие. Не знам а, дали се, се оплаквате, имате проблеми с, с батериите на смартфоновете си и така нататък, но спомнете си, че преди 10 на години въобще не съществуваха такива. А, а, преди не знам колко, колко, колко пъти сте си блъскали колата в нещо, защото сенсорите ви не работят, но нека не забравим, че преди 10 години въобще нямаше, не съществуваха сензори. Така че а, а, потенциала и напредъка е огромен. И един от а, холандските а, колеги Мика е, ми, ми казваше... So а, един от колегите ми казваше, ако и а, е, в промишлеността напредъка беше толкова бърз, то енергетиката днеска щеше да, енергията днеска щеше да струва не повече от 2 евро на ден на човек. Така че А, ние инвестираме в а, новите, в а, младите, а, следващото поколение, но нека не забравяме, че обучението е нещо, което продължава през целия живот. А, ето нашите основни центрове и асоциираните ни три центра, центрове, нашите партньори, е, сред тях са водещи е, индустрии, Сименс, ЕДФ и така нататък. Е, също така научно-изследователски институти, защото смятаме, че баланса може да се запази само а, ако малките и големите е, успяват да съществуват съвместно, мирно и съвместно, включително и водещи университети. Имаме оперативен управителен е, съвет. Виждате тук членовете на е, ръководството. И виждате, че един, в, във всеки център имаме един представител на бизнеса, един представител на научните е, среди, тима на директорите, екипа на директорите. А, всяко предприятие има нужда от е, производствен и план. И целта е в края на на всяка седмица, както във всяко предприятие, да се отчетат постигнатите резултати. Ако наистина ни успеем да постигнем тези цели до края на годината, можем да бъдем а, абсолютно доволни от постигнатите резултати. А, в области като управление на енергетиката, мобилност и така нататък. ние не сме единствените, които работиме е, по тези теми, но е, е, уникален е начина по който ние работиме по тях, по този силно интег... Е, използвайки този силно интегриран модел. А, имаме центрове, където е, нашите е, екипи работят заедно, защото смятаме, че дори в един а, е, дигитален свят е, е необходимо хората да се срещат а, е, физически а, е, на дадени места, за да могат да реализират заедно нещо. А, значи, необходими са хора, необходими са добри идеи, а, които да а, родат продукти, които да достигнат а, до, по някакъв начин до пазара. Това е една упростено, упростено представена цялата ни дейност от идеите до, по цялата верига до, до потребителите. Имаме много добри следователи, много, добри, много добра образователна система, но не успяваме достатъчно добре е, да се възползваме от тези козове, за да постигнем, е, стигнем до продукта, до другата, другия край на веригата. Е, виждате тук различните показатели, КПД-та, но за, трябва да, с тях трябва да действаме много а, внимателно и пред, пред, предпазливо, защото всъщност истинското КПД сме е ние. Наистина постигнали ли сме този, е, тези, челни резултати, е, тези челни резултати, това е, може да се отчете обаче чак след 10-15 години. Института е нещо като катали, кат, кат, катализатор. Пред които е, като, като, като катализира средствата, които постъпват от е, различните е, предприятия за да можем да бъ... за да могат да бъдат обучени хора, които не само ще се справят добре с работата, но ще бъдат генератори на нови работни места. Важното е, основно е а, нашите а, а, планове и, и проекти да а, създават конкретни продукти, т.е. да генерират също патенти. Важно е а, те, те, важно е те, те, технологиите и научните знания да създадат наистина един продукт, а не е, тези знания и техните резултати да събират пръха по лавиците в последствие. Имаме дългосрочни планове, но в рамките на нашата структура трябва да се изработва годишен план в, в е, момента работиме по е, бизнес плана за 2012 година. Е, предложенията за които трябва да се запишат в този план, се съобразяват с изброените тук критерии. Искам също, така да спом, да, спомен, да спомена нашите партньори, включително и ИТЕА, чрез която получаваме средства от държавите членки за реализиране на проектите и ако желаете допълнителна информация, можете да посетите нашия Благодаря ви много. Наистина много интересна информация получихме. И а, сега, без да губим а, време, а, нека да дадем думата на а, а, участниците да зададат а, въпроси. Госпожа Кавалио. Първо искам да благодаря на института и на общностите за това, което са постигнали. Искам да ги поздравя, защото този проект на Европейския институт го следя от самото начало в друго свое качество. За мен Европейския институт е новаторски, защото се занимава с новаторството по правилния начин, а именно като съчетание на образование, научни изследвания и бизнес. На второ място това е независима автономна структура и една от, един от мотивите беше да а, има по-опростена процедура в сравнение с EFP. А, имам въпрос към общностите, защото в момента обсъждаме новата стратегическа рамка за изследвания и <clears throat> новации. Знам, че вие сте много успешни по отношение на интеграцията, но искам да чуя за независимостта и е, състоянието на място. По какъв начин е, постигнахте независимост от е, е и как ви се отразява <clears throat> независимостта от е, европейските структури, от другите европейски структури? имате и по-голяма експедитивност в сравнение с структурите на Европейската комисия по отношение на финансиране и така нататък. На второ място въпроса за упростяването. Имате съвсем различни правила в сравнение с рамкова програма 7. Доволни ли сте от тях, защото чух тъкмо от вас тази сутрин, че сте подписали няколко договора. Малко дългичко отне за нещо, което сме искали да бъде като идея съвсем просто и съвсем новаторско. Дали наистина да поддържаме отделен набор от правила, с които в момента разполагате, или в момента какво се опитвате да упростите правилата за участие за следващата научно-изследователска програма? дали а, да имаме общи правила а, в крайна сметка или да си останете с отделни правила. Кое ще доведе до по-голямо опростяване? Това са двата въпроса, които исках да задам към общностите за познание и новаторство. Благодаря. Господин Рубик има думата. Риера señor presidente. Es que ah, el señor Rubik también existe, ¿eh? por esto yo estaba esperando, le estaba. <laughs> Благодаря, господин председател. Аз също ще започна с благодарности към директора и съответно директорите на ОПН, които са тук. Благодаря им за това, че дойдоха в нашата комисия. Пожелавам много успех в тяхната работа. Наистина много а, ценна е нашата дискусия днес. А, през тези първи години на съществуване на института е много интересно да чуем какви проблеми са били поставени пред него и как са решени. проблеми, които възникват в началото на осъществяване на проекти, какъвто е Европейския институт за иновации. Вашата роля наистина е изключително важна за института. Но позволете ми да ви задам няколко въпроса. Първият е свързан с функционирането на института. По това имаше много дискусии, когато се създаваше института. В Будапеща е седалището на института и освен това съществуват и общностите. Възможно ли е да се направи оценка представителите на общностите и директора на Европейския институт какво биха могли да кажат за координацията, връзките, отношенията между централните служби на института и общностите. Освен това бих искала да знам къде е, се забелязват слаби места, къде е работата куца, защото именно така ще можем да усъвършенстваме. Що се отнася до стратегическите избори, разбирам, че е, има определен прият график, но бих искала е, да знам е, и какви са заключенията от срещата на всички участници в тази дейност и създаването на нови общности на познанието и иновациите. Бихте ли ни дали малко повече подробности? Благодаря ви наистина за информацията, която ни предоставихте. Тя е изключително важна и полезна за нас. И ние в крайна сметка ще постигнем целите, ще съберем, ще наберем необходимите средства и за обучение, и за предприемачество. Но това, което буди загриженост у мен, е какъв е капацитета на института по отношение на мобилизиране на средства от частния сектор. Има много фирми, които участват, но как смятате, как оценявате участието, реалното участие на частния сектор в Европейския институт за иновации и технологии. И по-специално в програмите за изследователска дейност в Европейския съюз. Така че искам да чуя становището на института и на ОБН. Господин Гроте. Благодаря, господин председател. Е, въпросът ми е към господин Дебруин. Е, това е приоритет за нас, е, както и в държавите членки. Има пилотен проект, както и иновационни партньорства, които се движат в тази посока – има отделни служби на комисията, които, които третират тези въпроса. Въпросът ми е следния. В Европа населението застре, е, застарява. Доколко е, това ще е, се отрази в следващите рамкови програми? ще има ли финансиране за тези проблеми? Това е въпросът ми. Дякую за слово, важен пан председаючи. Благодаря ви, господин председател. Изслушахме тези презентации и наистина за мен те бяха изключително интересни. Но една от информациите е особено интересна за мен, а е именно структурата на може би към професор Ритер трябва да бъде отправен въпросът ми. Доколко тази е, структура е предпочитана от вас, защото регионалните центрове се намират в райони в... с добре действаща економика. Швейцария, Финландия, Франция. А държави с проблеми в економическата сфера, такива представителства няма. Ирландия, Гърция, Португалия или Румъния и България, например. Така че въпросът ми е не представлява ли интерес подобно сътрудничество или пък не намирате партньори в тези държави? Благодаря ви. Следващия оратор. Uh, Много ви благодаря на всички, че дойдохте. Имам въпрос, който е, е свързан с е, въпрос на колегата Дегроте, а именно по какъв начин е, общностите и Европейския институт ще бъдат синхронизирани. Имахме създадена общност за климатичните изменения, сега има партньорство за здравословното застаряване. Дали ще се създават такива общности? И всъщност комисаря беше наскоро тук в нашата комисия и тя не спомена за някакви планове за създаване на общност за застаряването населението. Ще има по-скоро общност, свързана с основата на биологичните развития в биологичната сфера. Дали бихте ни казали какви са плановете за бъдеще? Okay, е next, Господин Елер. Благодаря. Присъединявам се към колегите. Наистина структурирани изложения и твърде интересни. Присъединявам се и към въпросите зададени от госпожа Кавалио. Е, тя може би се изрази по-дипломатично. Дали не би било загуба да се лишим от е, експертните е, знания на комисията? Вие споменахте 7 годишен срок, но има е, възможност да ви се предостави свобода на действие. Как структурирате срока на оценка? Какъв срок си предоставяте за това, е, за да изправите е, евентуалните недостатъци? Защото това, както го подчертахме, е нов институт, нова институция. Какви са процедурите, които се предлагат? да прилагат за контролиране на дейността. Вторият ми въпрос е свързан с а, очакванията на предприятията, на фирмите от а, общностите. Споменахте акции, дивиденти. Какво очакват тези фирми? Какъв е техният интерес? И още един въпрос. Проявихте скромност. Казахте, че средните и малки предприятия са важни, но този въпрос е изключително сложен и включително и определението за средно и малко предприятие – и наистина се питаме в каква степен може да участва едно средно или малко предприятие в толкова сложни програми. Дали само не са думи, е, че е добре да участват или наистина има реален подход, който се отнася към тези предприятия. Ние подкрепяме средните и малки предприятия, разбира се, но бихме искали те да не играят само ролята на символ в много от проектите, а да имат реално участие. Благодаря, госпожа Тротман. Да, благодаря ви, господин председател. Днес ще се изкажа не толкова от името на средните и малки предприятия, ще задам по-скоро един въпрос, ще изразя едно пожелание, защото наистина безкрайно съжалявам за това, че като представител на местните страсбургски органи на власт да се произнеса по проблемите, свързани с подбора, защото нашата община, подобно на други, испански, португалски, беше при се, се участваше в един съвместен проект е, Cities, но той не спечели. Независимо от това, в комисията изборът беше мотивиран, но създаде проблеми. И именно тук е спорът. Присъствието на представители на общинските власти представляват пречка за успеха на проекта. Текстът не е цитиран точно, но ние проведохме дискусия по този въпрос. Лично аз в тази комисия ИТРЕ проявих е, резерви е, относно създаването на Европейския институт. Е, колегата Вазелина предложи системата на общностите. Аз наистина им желая успех. Но независимо от това, бих искал от представителя на Европейския институт за инновации и технологии да получа да чуе едно ясно послание. Защото не смятам, че е логично, нито пък добро една институция, орган с определена цел създаден, да следи за това местните органи на власт, които подкрепят иновациите и получават структурни фондове за тази дейност, когато създават мрежа а, около а, изследователски институти и а, компании, в определен момент а, да се сметне а, като а, елемент, а, който не осигурява успеха на определен проект. И ще видя в бъдеще, тъй като още няма окончателно а, решение по а, правните аспекти, но си запазвам правото да а, отново да поставя тук този въпрос, защото когато един орган е в началото на пътя си, има затруднения, които аз напълно разбирам, но когато има неяснота или проблеми, при е, избора, колкото и независима да е комисията, е, не трябва да отговаряме като е, не поемаме отговорност. И не бих искала това да бъде пречка за е, бъдещи, е, бъдещ подобен избор на което ще се гледа изключително голямо внимание. Европейския институт за иновации и технологии все още е твърде млад и за това тези, които са се ангажирали с проекти, които осъществява и с подкрепата на този институт, да доведе това до несъгласие изначално. Това искам да кажа тук и мога да добавя, че отговора, който получих от господин Барозо след като го информирах за този случай, беше крайно незадоволителен. В отговора се казваше, че института е независим и комисията няма нищо общо с неговите решения. И наистина смятам, че при този случай имаше и черни точки, така да се каже, тъмни петна. Бих искала да получа а, яснота и успокоение по този въпрос. Благодаря. Ще преминем към отговорите и след това ще дадем думата на ораторите. И така, благодаря господин председател. Искам да поздравя института за новите идеи, които развива. Но имам въпрос, който е следният. Изследователската и развойната дейност са част от обучението през целия живот и бих искал да знам как се действа а, по отношение на рамковите програми. Как а, познанието ще се отрази в, в училищата, преподавателите, в средните училища, в университетите или дори за децата? Как ще се използва това от средните и малки предприятия? Смятам, че тук трябва да се учат, ще се вземат преди съществуващите знания, съществуващото познание и то да се транспонира, да се предаде, да има полза за гражданите. Именно за това мечта Европейския съюз да бъде най-конкурентоспособната економика, която се основава на познанието на изследователската и развойна дейност – Е, това е, е потенциал, който трябва да се използва и развива. Как това да доведе, е, да стигне до гражданите – Е, откритията през последните 30 е, години не винаги са включени в е, учебните програми на университетите. И за това трябва да си зададем въпрос как обучението през целия живот да включва по един привлекателен начин новото познание – Благодаря много. Добре, председателят. Сега ще дам думата на нашите а, оратори. Господин Дебруин, към когото имаш общи въпроси. И а, след това на другите участници от панела. Но в 15.30 ще прекратя. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам по най-добър начин да отговоря. Ще групирам по няколко въпроса заедно, за да отговарям. Госпожа Кавалио повдигна въпроса за независимостта от една страна, от друга страна за опита, който все още съществува в комисията. Аз съм получавал този въпрос няколко пъти и твърдя, че в крайна сметка Европейски институт ще стане напълно автономен Предвижда се финансовата автономност на нашия институт да започне на 21 юни. Но по същия начин института няма да бъде напълно независим, защото работи заедно с други. Съвсем практическо трябва да кажа, че ние сме взаимозависими с комисията. Ако вземем образованието като пример, това е нещо, което комисията изгражда като познания, като опит вече дълги години. И Европейския институт не би бил ефективен, ако се пробва да изобрети топлата вода отново и отново. И, ние трябва да се възползваме от вече съществуващите достижения. Тоест, ние трябва да използваме всякакви видове модалности за екипна работа, а не да се стараем всичко сами да свършим. Другото нещо е подписването на договорите. Вие казахте, че дълго време е отнело. Как да се постигне по-голямо простяване. Ще комбинирам с въпроса на госпожа Рера. Това е свързано с въпроса за централата и за общностите на познание и новаторство, кое е проработило в структурата и кое не. Трябва брутално честни да сме със себе си. Нещо сме постигнали, което не е било постигано преди, защото сме тръгнали към подхода проба-грешка, Тоест, учим се чрез практика, което отнема доста повече време. Това е характеристика на подрастващия, така да се каже. Общностите са се създали и се учат от опита си. Има осезателни действия, които са предприели и техните резултати, някои от тях вече са видими не сме напълно окомплектовани, така да се каже, от, от към персонал, нито ние в института, така и общностите. Разбира се, първо трябва да сме сигурни, че всичко е на лице. Аз съм сигурен, че другите ще потвърдят, че това не е тривиален въпрос. На първо място ключовото е да имаме взаимоотношения между общностите, за да могат те да се учат една от друга и да има прозрачност в цялата ситуация възникна въпрос за резултатите от конференцията на заинтересованите страни, какви предложения са дошли. Споменах, че Европейския институт вече е започнал дебата за новите теми, за нови общности за познания и а, новаторство. Вече, както споменах, темата за здравословно старение и така нататък е включена като една от вероятностите, но в крайна сметка има и други фактори, които ще определят точните области на дейност. Както вече споменах, има отворени консултации, организирани от Европейската комисия. Тя се консултира и с обществеността и в крайна сметка парламента и съвета ще имат последната дума по тези въпроси, кои да са новите теми на новите общности за познания. Важното е да намерим теми, които да могат да се отработят специфично от общностите, както и Вили Юнкер спомена, за да може образованието, бизнеса и научната работа да имат крайна сметка въздействие върху обикновения граждани в широкия контекст на Европа възникна въпроса за участието на фирмите в нашите структури. Към 2008, към 2010 година сме виждали цифрите. Драматично се увеличи броя на фирми, които участват. Видяхте списъка на партньорите на екрана. Това е добра новина. В, до един момент фирмите бяха в режим на изчакване, но след като вече са сключени договорите, знаем, че значително се повишава участието участието на конкретните фирми в това партньорство. Ще дам въпроса следващия въпрос на Мери. Госпожа Макис попита как партньорствата за иновации са свързани с общностите за познание и иноваторство. Все още е рано да се каже честно, защото и за нас – ние все още се опитваме да, да си намерим правилния път, опитваме пътя и а, все още а, се борим за да изясним каква ще е бъдещата ни роля. Обаче Европейския институт а, не може да е а, така да се каже, самотна лястовица, без да се ползва от всички други инструменти и да, да има връзка с тях. Иначе ще спрем да съществуваме. Тоест, Европейския институт трябва да е включен в една по-голяма кар... картина, в рамката на по-големи програми. Аз вече споменах структурните фондове. Имаме и предстоящата осма рамкова програма а, и а, всички три към момента съществуващи общности знаят, че е необходимо програмите, които ще включат в бизнес плановете си, да бъдат общо 75% от бюджета. Това е логична цел и този а, комплект а, да има ефект на катализатор за бъдеще. След това въпрос от госпожа Елер за оценката а, на структурата ни, защото имаме партньорско споразумение за 7 години, как си оценяваме сами работата, какви са механизмите за оценка. Това е тема за разговори в нашия управителен съвет, бе обсъждана наскоро и а, мисля, че достигнахме до някои твърди заключения. В крайна сметка Европейския институт не иска да е организация, която да дава просто е така безвъзмезни средства, да гледа дали са допустими разходите и в крайна сметка да плати някакви пари на някого. Не, ние искаме да видим резултати и възоснова на резултатите искаме да вземем решение какви ще са инвестициите за следващата година. Тези резултати ни се иска да бъдат преведени в ясни показатели за изпълнение, защото, както видяхте, ние сме разработили оценъчна таблица с показатели, например колко работни места се създават, колко дипломи с етикета на нашия институт се получават. Това е възвръщаемостта на инвестициите, които идват от обикновения данакоплатец. И в крайна сметка функционирането на общностите за познание и новаторство е основен индикатор за оценка на цялостната ни работа. Разбира се, оценката на целия институт също е част от общата оценка на това начинание. Госпожа Фан Бремт зададе въпрос за конкретна тема. А, извинете, сбъркал съм имен, имената. Не... Госпожа Траутман беше, не е госпожа, която я споменах преди малко. А, ми радвам се, че се изяснихме по имената, но искам да отговоря на вашия въпрос. Наистина, ние сме осведомени, че са повдигани въпроси как става подбора на общностите за познания и иноваторство. Омбудсмана се обърна към нас за някои изяснения. Ние сме дали такива изяснения и сега в ръцете на омбудсмана е да направи по-нататъчна оценка и да се обърне отново към нас, ако е необходимо да предприемаме някакви коригиращи действия. Това мога да кажа към момента. Господин председател, това успях да хвана от въпросите и да отговоря и това е от мен за сега. Благодаря много. Първо ще отговоря на а, въпроса с допълнителните центрове. Те са в Германия, Холандия, Обединеното кралство, Швейцария. Избрахме тези места, защото там наистина имаше, имаше инфраструктура, която, на която можехме да стъпиме, която а, можеше да улесни а, мястото да улесни работата на, раз, на различните е, членове на нашите екипи. Но имаме и новаторски центрове, които не са в е, тази част на Европа, с изключение на два. В Полша, Унгария, Италия, Испания. И е, техните резултати са много специфични, много е, интересни, кои, които така в зависимост от местонахождението ни и на практика от тях е, имаме информация за това, което е необходимо на тази част на Европа. Ние не искаме да се разпростираме прекалено бързо Предпочитаме първо да консолидираме новите структури, но бихме искали наистина да бъдат представени различните региони на Европа. А, сега да подговоря на въпроса, свързан с а, рамкова програма 7. А, много от опенетата се финансират чрез РП-7. Тук в Бруксел се срещнахме с представители на различните генерални дирекции и генералните им директори. Заключението беше, че трябва да организираме е, с, семинар между нашето ОПНЕ и Генерална дирекция научни е, изследвания с за да можем да се включим в цялата опера... оперативна верига. И в крайна сметка не работеж, работещите в нашите звена разпространяват е, разпространяват извън е, центровете набрания опит. Същото е, се отнася и за дипломираните ни студенти, така че има нали, приемственост. Сега само нещо свързано с рамкова програма 7 и финансирането на опанетата. Е, на, на, на, нашия девиз трябва да, трябва да бъде а, да търсиме е, резултатност, а не а, е, количествено усилие без тази резултатност. Второ, да има а, хомогенност, но на упрос, опростяване. А, нека да, нека, да оце, нека да оценяваме правилно постиженията на различните ОПН, нека да запазим онези, които имат, постигат добри резултати и да закриваме онези, които нямат първо, а, бих искал да кажа няколко думи за участието на промишлените среди. В а, много от а, про, програмите това участие е а, е, в обратната, от, от върха към а, базата. А, но при всички случаи е, трябва да се надяваме, че ще има е, много в най-скоро време на опростяване на процедурите, защото инак е, промишлените страни ще се оттеглят толкова бързо, колкото и се включиха в проекта. И тук наистина има какво да се желая. Имаше и един въпрос, свързан с обучението, образованието и обучението една от пречките технологиите да дават резултати и наистина да се появяват на практика на пазара е, е, е не, недостатъчната връзка между образованието и прилагането на тези технологии. И сега ви попитахте докъде сме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 все пак мисля, че трябва да, без да се е, хвалиме, да кажем, че в крайна сметка в момента е, изработваме първите продукти, предоставяме първите резултати, в, като едновременно из, е, изграждаме е, скелета, е, структурата. Аз е, съм бил изпълнителен директор у Филипс е, едно време и ем, над бюрото си имах написан един девиз. Ако трябва да е, превъзмогнем всички препятствия преди да направим нещо, никога няма да стигнем до никъде. Е, мах ох lange, gar keine lange Rede, weil благодаря. Съжалявам, че нямахте достатъчно време, пък и всички, които искаха да се изкажат, нямаха тази възможност, но така иначе беше важно да изслушаме презентациите, отговорите ви. Благодарим за отделеното време. Следваща точка от дневния ред. Wiedersehen. Danke.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 Дами и господа, стигнахме до точка 10 от дневния ред. Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания. Тук имаме някои гости, защото Европейският съвет за научни изследвания се включва в нашата политика. И имаме отлично сътрудничество. Приветствам нашите гости. Те са натоварени с различни а, задачи. Госпожа Новотни, професор Новотни, е тук и тя ще се изкаже първа. Имате думата. ITRA. ITRA taken... За мен е удоволствие, че съм отново тук в ИТРЕ Следователно, наистина отдавна беше от когато идвах последния път и сега за мен е удоволствие да споделя къде се намираме в момента нашата организация. Първо, нека да ви напомня какво означава ERC, а именно Европейския съвет за научни изследвания и а, тук се измени конкретно политиката за финансиране на авангардни научни изследвания. Това е един проект отдолу нагоре, което означава, че финансираме отделни изследователи, ние се доверяваме на отделни лица, които са учени а, в, и са експерти в някаква научна сфера. И а, съвършенството, върховото постижение е единствената наша ценност. Добавената стойност в Европейския съюз не е само правно понятие, поради факта, че има за пръв път условия за конкурентоспособност на европейско ниво, има доста последствия и доста въздействие, което успя да постигне Европейския съвет за научни изследвания. Ние започнахме да работим през 2007 година. От тогава сме имали 8 конкурса за финансиране на стоеност общо 2,2 милиарда евро вече ангажирани средства и а, около 180 хиляди получатели на такива средства е, а, имаме и съм радостна, че една такава получателка на средства е сред нас този следобят и ще сподели опита си. Целта ни е да финансираме млади научни изследователи. Искам да подчертая, че ние се опитваме да финансираме следващото поколение европейски изследователи, които ще бъдат едни от най-добрите. Също така, миналата година имахме удоволствие, че когато бяха обявени Нобеловите награди, установихме, че един от Нобеловите лауреати на, по физика е наш студент на Европейския съвет миналата година. Той получи Нобелова награда, но първоначално той получава малко финансиране от нас, въпреки че при първото състезание бяхме наводнени от 700 000 кандидатури за финансиране. Трябва да ви кажа, че при нас а, финансирането, което се предоставя е за радикални пробиви в науката, върху и постижения за радикално нововведение. Ако говорим за информации, информационни технологии, комуникационни технологии, виждаме какво те означават за обществото, какво означават за економиката. За нас е жизнено важно да имаме компютри. Всичко това опира до а, така да се каже, авангардни проучвания преди няколко десетилетия. Ние не крием, че смятаме, че все още има неща, които трябва да направим. Ние не сме доволни от процента на жените сред получателите на нашите средства. 26% успеваемост сред стартиращите новатори имаме едно процента на жените в по-авангардните изследвания малко по-малък, макар че повече са жените професори в Европа, а не мъжете. Но въпреки, че си професор жена, пак е по-трудно да получиш безвъзмезно финансиране за авангардно проучване. И имаме, така да се каже, план за усъвършенстване на качеството, по който работим. Не сме още доволни от а, а, броя на получатели на средства извън Европа. Това е един от, е, една от нашите цели. Искаме Европа да стане привлекателно място за изследвания, както в момента Съединените щати, Юго-Источна Азия се разглеждат. Ние искаме също да станем гореща точка за научни изследвания. Искаме Европа да вземе дължимото си място. В момента работим по интернационализация. Имаме стратегия за интернационализация, в която а, има зададени конкретни цели за бъдеще. Осъзнаваме, че нашите грантове са неравномерно разпределени в Европа. Трябва да подчертая, че това безвъзмезно финансиране единствено може да се очаква такъв ефект, защото има концентрация на мозъците, така да се каже, защото върховите постижения привличат други върхови постижения. Те са като едни магнити, които привличат качествените изследователски усилия трябва да се каже, че институциите домакини се конкурират помежду си, те търсят таланти и е, има някои, които все още догонват. Не всички са толкова успешни. Ето някои от ефектите на структурирането. Първо място ефекта върху отделното лице, а именно между, по, а, и по-конкретно върху младите изследователи, защото пред тях предстои кариера, за тях е вълнуващо да продължават да работят. Имат 5 годишен период, е, в който могат е, да се впуснат в постигане на идеите си свободно. И а, е, това, което е важно за това поколение, е да получат научна независимост на по-ранен етап, а не както беше преди в Европа. За младите хора това е много важно да имат свободата не само да трябва да слушат какво им казват професорите, а да слушат собствените си идеи и, и собствената си а, творческа енергия. Не само университетите са включени в тези състезания, има и доста положителни въздействия, които можем да видим в тези институции получатели. Промишлените сектори също осъзнават стойността на авангардните проучвания. Без инвестиции в такива проучвания, без отлични студенти, в крайна сметка идеите отиват на Буклука и получаваме различни кандидатури и от индустрията, но идеята е индустрията да поеме някои от най-добрите идеи и да ги доразвие да ги доведе до етапа на нововъведение. И в крайна сметка Европейския съвет за научни изследвания зададе нови стандарти за оценка. В някои държави сме коригирали системата за оценка, а дори е изменена в някои държави оценъчната система. Това са някои от ефектите, които вече започваме да забелязваме. Наскоро добавихме две нови малки схеми. Те са все още експериментални. Все още те вземат малък дял от бюджета ни и ги следим доста отблизо, за да видим какъв ще е интереса и какъв ще е резултата. Едното е, е доказателство за концепция. Това е допълнително подпомагане за вече получили средства от нашия център, а именно такива, които мислят по идеи, които имат потенциал за нововведение. Това допълнително финансиране им дава възможност да проучат възможностите за бизнес план, за получаване на рисков капитал, финансиране от рисков капитал и ще видим докъде ще стигне тази наша идея за допълнително финансиране, за доказване на концепция. Другата нова схема е тъй наречения грант за синергия на нашия център. Тази схема ще започне да функционира от 2012 година нататък. Ще се дават пари на до 10-12 проекта. Наистина много малък е експеримента. И а, ще имаме а, възможност за финансиране единствено на до двама или четирима основни изследователя. Наистина се стараем да постигнем някакво върховно постижения в тези проекти, защото осъзнаваме, че тези един, двама, трима или четирима изследователя е надали ще могат да работят самостоятелно. Е, затова финансираме синергии между тези изследователи или американската дума конвергенция между тях. Основното ми послание днес е, че все още има място на върха. Какво означава това? Ако виждаме ентусиазма на получателите на средствата ни, когато те говорят за работата си и как финансирането от нас е променило техния възглед въобще за бъдещето, по какъв начин а, идеите, които те имат, а, се а, олицетворяват в тяхната непосредствена среда, ние искаме да продължим този ентусиазъм да съществува без да намалява. 42% се увеличават кандидатурите за финансиране в физиката и в инженерството, в химията, в тази сфера, но също и в социалните и хуманитарни науки. Те са част от самото начало в нашия съвет за научни изследвания. Виждаме огромно нарастване на броя на подадените кандидатури. Мога да ви уверя, че качеството все още съществува, не забелязваме никакъв спад в качеството, затова това е един аргумент за нас да твърдим, че все още има място на върха. Също така трябва да признаем, че цялостният процент на успе, успеваемост е само в порядъка на 13,8%. Смятаме, че можем да, може да е по-висок, но това е свързано с цялостния бюджет и с качеството, както вече казах. Също така искаме да привлечем а, хора извън Европейския съюз, които да се възползват. Може да са европейци, които обаче в момента не живеят в Европа, да се върнат тук. Искаме да ги насърчим, както и въобще чуждестранни граждани извън Европейския съюз. А пък държавите, които до момента не постигат добри резултати, се надяваме да наваксат и при тях успеваемостта да се повиши като процент. Пабло ще говори за това, но искам и аз да кажа нещо по въпроса за изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания. Тя беше изключително способна в ръководенето на работния поток с сравнително ниски административни разходи от 3,5%. Какво може да се научи от опита на Европейския съвет за научни изследвания? Какви са полуките за общата стратегическа рамка от нас? Искам да погледнете документа с позицията ни на наличен на хартия и електронно. Имаме пет препоръки, които даваме на комисията да останем с, единствено с принципа за върховно постижение. Това е в основата на успеха на нашия център, на нашия съвет, а именно да имаме постоянно стремеж към върховни постижения. Съвета успя да създаде и отличен механизъм за партньорски проверки, а, тук е един от нашите най-добри членове, той е с ключова роля и в крайна сметка упростяването, тъй като всички го искат, упростяването не може да означава панацея универсална мярка, която да пасва на всички. На нас ни трябват различни показатели за не до толкова успешните региони и държави и ако Европа ще продължи да инвестира, Европа ще успее да създаде творческа среда за научни изследвания и новаторство. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо професор. Е, сега, наистина е, трябва да бъдем по-кратки, защото няма да има време за въпроси. Би било жалко. Господин Амор. Е, той ще ни говори за изпълнителната агенция. Имате думата. Okay, thank you very much. Благодаря много. Моето послание към вас днес е това, което госпожа Новотни каз, описа като а, привличане на най-добрите идеи и създаване на най-добрите условия за научно-изследователска научно дейност. Но за това и ще се опитам да ви убеда, че ние също времено се стремиме към а, отлични върхови резултати в областта на администрирането, защото а, необходимо е преди всичко да се а, управляват правилно средствата. Първо да ви кажа какво представляваме ние в рамките на цялата рамкова програма. Ние всъщност а, консумираме 15% от бюджета. Но виждате, че а, някои Виждате, че дори тези, които не познават ЕСН, могат да разберат за какво става дума. Ние имаме много проста схема. Два вида а, гранта а, за начинаещи и за а, научни изследователи с а, вече доказан опит. Виждате, че те, на, грантовете за начинаещи е, са в размер на 2 милиона за 5 години, докато грантовете за хора с доказан опит са в размер на 3,5 милиона също за 5 години. И това е модела, който ще прилагаме и за напред. Имаме много а, е, искания, много молби за грантове. Е, това изисква прилагането на една дълга и е, процедура на оценка и вземане на решение, но успяваме да се справиме. Е, нека да се спра на административните аспекти с няколко думи. Тук е много кракатно, без спомената думата упростяване, колко време ни трябва за отпускането на тези грантове, например ние организираме едни кампании за а, представяне на, на проекти усп... Усп... Ние сме... Хората, които работят, с... проявяват много а, творчески а, качества и успяват да обработат цялата докумен... документация в рамките на 10 дни. Вярно е също така, че самия модел на администрация е много проста. Просто знаете, че ние сме нова а, а, структура, имаме научна служба, която разглежда научните аспекти на проектите. И а, имаме съответните служби, които проследяват начина на освояване, ние, личният състав представлява един екип от 330 души. Няма да имаме е, нови попълнения. Повечето от тях са е, хора, които работят на срочен договор, е, с временни договори. Много от тях са доктори на науките за да могат да оценят наистина проектите, които ни, са ни представени. И нека сега да кажа начина по който управляваме тези средства. Халга каза вече няколко думи за това. Ние е, управляваме е, тези средства, като за това е, разходваме 2,58% за оперативни административни разходи, което е много нисък процент в сравнение с а, други а, е, органи. Сега нека да кажа някои важни неща, които са важни. Това е е, от, от една страна ние наистина искаме да привличаме най-добрите идеи, най-добрите проекти, също време, но наистина има възможност за упростяване на а, процедурите. А, е, ние се опитваме да, да, да, да, да, да разбереме какъв, какво е въздействието, какви са, по какъв начин се възприемат а, а, проектите, за да можем да усъвършенстваме нашата работа и в заключение а, като наш девиз е да не, да, да не затъваме в бюрокра... бюрокрацията, а да се опитаме да направим надеждата действителност. Благодаря ви. Да, прекрасно изказахте тези мисли. Професор Мение, всъщност се възползва от този проект и може да ни сподели какви са резултатите. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви кажа как сме използвали прекрасната сума, голяма сума пари, която сме използвали. Нашата работа е в Древността е, води корените си в средните векове. Има е, различни, е, така да се каже, рисунки от древността. Хората се опитвали да си запомнят нещата по някакъв начин, като сложат това тук, онова там и така си спомнят. Това го сложих тук, това го сложих там. Общо взето на пръстите си отбелязват кое къде е и виждате в работата на Ботичели, а, вие коме... А, това е а, а, всъщност ад на Данте виждат се хора на различни места и като се влиза в ада, героя помни кой къде е горе-долу. Така че свързваме още от действото си различни неща с определени места. Това е епизодичната памет. Затова ние работим по конкретна памет в нашия мозък. На тази схема виждате в жълто хипокампуса. Това е органа, ако утре се приберете вкъщи и си спомняте нещо от това, което съм казала. Това е защото някои клетки във вашия хипокампус са, са работили в този момент и са съхранили тази информация. След това от хип, хипокампуса тази информация постъпва на други места в мозъка. От 15 век има данни за пациент HM, който е опериран от епилепсия и когато при операцията се махах и по кампуса на този пациент, пациента не можел повече да формира спомени. Всичките му спомени от дългосрочната памет са там. Спомня си детството, спомня си всичко преди да го оперират, обаче след това не може да помни нищо. Това е един извод. Като действаме върху хипокампуса, действаме върху краткосрочната памет, не и върху дългосрочната. Тоест от 50-те години на миналия век ние знаем, че има различни типове памет и те се съхраняват в различни части от мозъка и моята лаборатория работи точно върху хипокампуса. Пространствената памет. Ако искате да си спомнете как да стигнете от тук от парламента до гарата и ако ви имплантираме електроди в хипокампуса. Тук е хипокампуса, който го виждате. Малко трудно се справя с лазерната показалка, но има в мозъка на този плъх или мишка има а, едно място в хипокампуса, което работи по конкретен начин. Тук отдолу в квадратчето виждате а, Джон Люкив, а, основното му разкритие. Виждате по какъв начин а, се оформя траекторията, която изминава мишката в нервните клетки. Има един неврон, а, който стреля, така да се каже, сигнал а, всеки път, когато мишката е на съответното място. Тоест има клетки, които отпечатват конкретно място. Те се активират единствено, когато сме на конкретно място. И когато пуснеш мишката отново в тая котийка, тази конкретна клетка подава сигнал единствено, когато мишката се намира там. Тоест клетките за места а, картират, картографират а, в паметта ни местата, на които сме били. В нашата лаборатория се интересуваме не само в обозначените в червено клетки за места в хипокампуса, но и в в синята клетка, която е единичка, тъй наречена габергична клетка, интерневрон. Това са клетките, които са директорите, а, които са, така да се каже, диригентите на оркестъра. Това е диригента, който ръководи музикантите червени клетки. Е, когато синята клетка каже на червените клетки, те в рамките на милисекунди едновременно подават сигнал и по този начин ние картографираме фотографираме света в мозъка си. Ние се интересуваме от молекулите, пропускам този слайд, та кои са молекулите, които в конкретните е, клетки а, действат като такива сигнали, кои са възбудителните клетки. И в нашата лаборатория се занимаваме с това, ако изменим някои клетки, кои са тези клетки, които водят до дисинхрон в а, този оркестър. Тръгваме от молекулата към клетката, към мрежата, към модел на мрежата и в един генетичен модел създаваме а, тези клетки, определяме къде са тези а, клетки диригенти. В тези сини клетки те са само 10% от невроните, те променят комуникациите си, като да кажем, ако махнем до тук един канал за комуникация, те все пак дават сигнал, но не могат да го правят вече синхронно, ако въздействаме върху тях. След като въздействаме, пробваме краткосрочната и дългосрочна памет на мишката. Как пробваме дългосрочната памет на мишката? Като го тренираш плъха и а, след това а, сложиш в клонце сладко мляко и всеки път а, пускаш мишката от точка А или от точка Б, след няколко дни мишката научава, че посладеното мляко е в клон С и вече си сформира дългосрочен прам, а, спомен къде е млякото. И вече седмици, месеци помни къде е това мляко. В началото виждате мишката прави а, доста грешки, 50%, и с напредване на времето, спускането от А или от Б, мишката директно отива в, а, при млякото с времето. Краткосрочната памет се сформира, да кажем, ако някой ви каже телефонен номер и си го спомняте само докато излезете от стаята, с това го забравяте, на другия ден го няма вече този е номер в мозъка. Ако обаче си го повтаряте постоянно, постоянно се запаметява. Това е и всъщност експеримента с мишката. Първо надясно завивам мишката, където има посладено мляко, след това пускаш мишката отново и след това затваряш съответния път. И мишката започва да се бори, ама няма път на там, където тя знае, трябва в новия канал да влезе. Това и с човека се случва. Ако човек отиде в дясното поле и си спомня, че е там синята пътечка, човек помни, че е бил там, защото има краткосрочна памет. Ако се махнат тези молекули, които предизвикват синхронната работа между различните клетки, мишката няма да се справи добре с заданието и процента, който преди е бил 95 или 100, 100% е, правилно решение. Сега вече няма такова нещо, защото като се махнат тези клетки, тя започва на случайен принцип да се движи тази мишка. А, това са някои от резултатите от парите, които ни даде Европейския съвет за изследвания. Виждаме, че конкретна клетка ще подаде сигнал единствено тук. Тази клетка ще подава сигнал само тук, тук и другата там, третата на трето място и така нататък. Това може да го направите няколко много дни подред този експеримент. Ще видите, че най-съща клетка подава сигнал на едно и също място. И а, виждате, че става с премахването на тези клетки все по-неточно позиционирането на мишката в пространството. Виждате, че се замазва малко там петното, т.е. премахване на тези клетки започва пространственото представляване в мозъка да е малко по-мъгляво, не е толкова ясно. Отляво а, са контролната група мишки. След няколко дни те са стабилни, но мутиралите мишки виждате, че си остават с тези замъглени петна и след един час тренировка мишката все още няма достатъчно добро пространствено ориентиране. Тоест тези клетки за пространство не са стабилни и за това се е, накърнява пространствената памет на мишките. Е, можем е, с е, вирусни конструкти да действаме върху някои клетки, да въздействаме върху в хипокампуса, дори да не докосваме останалата част от мозъка, т.е. можем съвсем конкретно да въздействаме върху хипокампуса и а, това е а, огромно постижение през последните няколко години на проучването. Това е мишка или плъх. Може да сложите фиброоптичен кабел в а, мозъка и с синя светлина можете да стимулирате а, тези а, клетки а, диригенти и по този начин да ръководите мишката. Защо правим тези експерименти? Генетично може да се манипулира мозъка или дейността на мишката може да се манипулира, само като се въздейства с синя светлина върху а, тези клетки диригенти. А, колегите и аз с финансирането на Европейския съвет започнахме да изучаваме паметта, като се намесвахме по конкретно конкретни канали върху тези важни клетки диригенти, за да синхронизираме ансамбли и да може да има стабилизиране на това как се картографира света в мозъка на животното. Манипулирахме различните клетки по различен начин, да видим как ще се отрази на действията на мишките. Тук имаме четирима колеги, но искам да изясня, че за подобни експерименти ви трябват много пари. Аз имам 25 души в моята лаборатория, които работят по тези проекти проекти. Необходимо е 5 години да се работи по тези проекти, за да се произведе такава трансгенетична мишка 5 години отнема, 3-4 години за самото изследване. Затова ви трябва дългосрочно финансиране, трябват ви големи групи молекулярни биолози, електрофизиолози и а, поведенчески учени в поведенческата наука. Затова виждате от молекулите чак до поведението трябва да се а, стигне, за да се а, проучи нещо, което не е само валидно за мишките, защото същите клетки, същите структури работят и в нас нашия мозък и ви помагат да си спомните това, което аз току-що ви казах, да се надяваме. Благодаря ви за вниманието. Äh, Благодаря много. Наистина беше истински фойерверк вашето изложение. И да, сега вече знаем какво може да се направи в тази област. Може би с този метод колегите няма да объркват залата, в която се провежда заседанията. И така. Благодаря, господин председател. Аз много бързо ще премина през аспекта ЕНС е, като политически инструментариум за управление. Той беше, той беше е, е, създаден благодарение на политическа воля и, теж, и е, работата, извършена от е, колегите в изпълнителната е а, агенция, след като беше създадена НС, две, две години и половина по-късно беше решено да се направи, да се преразгледат структурите и механизмите, които управляват а, съвета. Беше създадена работна група която изготви препоръки, които бяха разгледани от комисията. Последва план за действие с като цел, целта беше съвета да се превърне в една наистина конкурентна структура, която да има е, място, своето място на световната, световен мащаб. А, много усилия бяха направени за упростяване на административните процедури и по-специално на процеса на оценяване на проектите, за да може наистина да бъдат избера, избрани най-добрите. Не става дума само значи, по процедурите, технологическите инструментариуми, включително и а, правилата, които управляват приемането и управлението на проектите, т.е. юридическите аспекти, за да може НС да бъде наистина една лаборатория на нови идеи. виждате тук второто преразглеждане, тъй като в заключение на съвета бе, бе решено през 2011 година да се направи една оценка на напредъка и на развитието на цялата тази структура с цел създаване на нова стратегическа съвместна рамка за научна и изследователска дей... дейност. В процес, процеса на създаване на зелената книга всички е, бяха е, единодушни, като заявиха, че НС е, е една успешна е, структура. Е, този е, мониторинг се извършва от различните институции и не е, не, не е очудващо, че наистина е, установяваме, че напредъка е голям, но че все още има проблеми, които чакат своето решение, по-специално в областта на упростяването на процедурите и упростяването на целия процес на управление. Госпожа Новотни е член на, на, на тази работна група по реформите. Както казах, е, има представители на съвета, правни експерти от комисията. Наш, ще излеземе с отчет следващия месец, в който ще залегнат заключения, които ще бъдат включени автоматично в следващата стратегическа рамка. Да, ние Установено е, че НС е един успешен проект, но второто е, ние сме една организация, която все още набира опит и ние искаме да станем един, ед, така, един двигател на, на, про, на промените и да създаваме модели, които да бъдат много достъпни за различните заинтересовани страни и за различните оператори да бъдем автономни, да работата да се основава на взаимно доверие, а не на постоянен контрол. Става дума за една структура, чието развитие и се е, извършва отдолу нагоре. и ние същевременно сме една а, синергия на националните системи, прилагани в държащите е, държави членки. А, е, и всичко, всичко това, което споменах, трябва да намери своето място в стратегическата рамка. Още веднъж повтарям, че НС е един успешен проект и призовавам ви да ратувате за финансиране, което да бъде на висотата на този напредък, а ние от моя, наша страна гарантираме е, отлично, че ще на, произведем отлични резултати. Благодаря ви. Сега ще имаме възможност да зададем някои въпроси, но може би, ако е възможно, е, да бъдем възможно най-кратки, защото в и половина трябва да сме приключили. Романа? Благодаря ви за интересните презентации. Искам да попитам професор Новотни. Вие казахте, че искате да има повече жени, повече изследователи извън Европейския съюз, както и повече изследователи от конкретни държави членки. Разгледах документите, които получихме точно преди презентацията ви и наистина Признавам, че от някои държави членки има отлични постижения, отлично представителство, други въобще не са представени. Казахте, че причината за това е а, м, вашето основно мото, а именно върху и постижения в научните изследвания. Дали ще ни кажете причините за това? Вършили ли сте анализ, оценка за тези причини, защо това е така? И какво трябва да направим, за да подобрим присъствието на а, изследователи и от тези държави, които не са добре представени към момента. Казахте, че все още има място на върха. Би било много хубаво да не се а, прахосват брилянтните мозъци от тези държави. Бях впечатлена от вашата презентация и от крайното изречение, че резултатите а, за а, мишите мозъци са напълно приложими към човешките мозъци. Ангелика Ниплер има думата. Благодаря. Благодаря на ораторите за тези е, прекрасни изложения. За съжаление не бях в началото, защото трябваше да гласувам в друга комисия, но имам е, въпрос е, свързан с Европейския съвет за научни изследвания. Наистина прекрасно е това, което сте направили, за да развиете този съвет и неговата дейност. Въпросът ми е как оценявате бъдещите програми на съвета. Трябва ли да продължим да се съсредоточаваме върху индивидуалните научни работници или а, напротив а, да работим, да подпомагаме и колективите? А, по отношение на казаното от колегите, някои държави не участват изобщо, това наистина е безкрайно жалко. На какво се дължи? Според мен тези прекрасни научни работници вероятно са отишли, са емигрирали, са отишли в други държави и не са включени в статистиката. Според вас, какви са причините за това? защо кандидатурите са толкова малко на брой? И как смятате, че могат да се подобрят нещата? Още един въпрос, свързан с Ergebnisse kann das e schon vorweisen? Gibt es da schon konkrete Ergebnisse? Какви са конкретните резултати Та, съвета и по отношение на структурата има ли какво да се направи. За съжаление, те, представителите на Европейския институт не са вече в залата, но ще им предадем вашите въпроси. И така следващия въпрос. Наистина Прекрасно е, че сте тук и че можем да проведем тази дискусия. Имам два въпроса към вас. Смятам, че Европейският парламент е, е един от кръстниците, така да се каже, на съвета. И моята миша памет ми е, напомня случая, когато е, е, се ограничаваше самостоятелността на този съвет. Подчертахте колко са важни върховните постижения във всичките ви изказвания. Това беше изтъгнато. Посочи се колко е трудно това в седмата рамкова програма. Не трябва да пренебрегваме тези постижения, разбира се. Но трябва да се работи и по посока на иновациите и на научните върхови постижения, но е, като ударението напоследък пада върху иновациите. Това правилният подход ли е според вас? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с финансирането. Наблюдава се една крива, и доколко в края на програмата ще се върне в началната точка тази крива? Ще има ли спад в разходите? Как можем да сме сигурни, Разбира се, целта на парламента е да се увеличи бюджета, но от техническа гледна точка наблюдаваме това явление в края на програмата се получава спад. Но трябва да спазваме приемственост. Госпожа Кавалио. Благодаря, господин председател. И аз искам да ви благодаря за презентациите. Бих искала да ви предложа нещо и да, да, помисли, да, кажете, да кажете какво мислите по това. 13,8% наистина не е, не е достатъчно добър рез, резултат. А, Единият начин е, разбира се, да се увеличат финансовите средства, но друг начин е държавите членки и регионите на доброволна основа да финансират известни е, успешни проекти, които примерно да, да покриват известни критерии. Разбира се, това обаче трябва да става на доброволна основа. Някои ще го е, правят, е, други няма да, няма да се съгласат. Защото това, това, това, това ще бъде един начин наистина да създадем една общ, едно общо европейско научно а, пространство с а, една единна база на, от, на оценка, а, на оценяване на проектите, защото една една по-голяма конкурентоспособност на Европа ще бъде един лост за развитие на новаторство, за развитието на този даден регион, да речеме. Като, като, като разбира се, от, от оценките ще се извършват от а, група експерти с експертни познания. Това ще бъде и много по-ефтино, защото по този начин не трябва да се събират експерти от на и по този начин ще могат и да се предоставят много повече грантове за бъдеще. Госпожа Матяс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин, госпожо председател. Професор Новот ни спомена нещо, на което искам да наблегна. Става дума за успешни кандидати от страни, които не са достатъчно добре е, представени. Тук е, не, наистина това е един е, истински проблем, който защото участие на тяхното участие в проектите ще бъде една гаранция за повече последователност, повече приемственост предполагам, че доколкото разбираме, не се може сама да, да решава своята политика в тази област. Така че как смятате да преодолеете е, препятствията? Госпожа Мадурела. Благодаря, господин председател. От името на моята група искам да благодаря на всички оратори и да ги поздравя за тяхната работа. Имам няколко въпроса. Всъщност, това не са толкова въпроси, колкото израз на моята загриженост. Обръщам се към госпожа Новотни. Вие добре познавате научните среди. И бих искала да ви попитам следното. Нашите. Какво смятат научните работници? Какво е отношението им към Европейския съвет е, за научни изследвания? Е, смята ли научната общност, че този съвет отговаря на целите, на очакванията? Е, защото доста смесени мнения стигат до нас. Бих искала да ви попитам, имате ли информация по този въпрос? Е, как се възприема центъра сред научната общност? Бих искала също така да споделя още нещо. Е, в е, по един и същи начин нали, е, е, се възползват от възможностите, предоставени от Европейския съвет за научни изследвания, различните държави членки. Защото според нас има различия и това може в крайна сметка да въздейства, да окаже отрицателно влияние върху дейността на Европейския съвет да намали въодушевлението, което съществува. Не смятате ли, че всички трябва да разполагат с едни и същи възможности, за да се стигне до върхови постижения? Защото основния, основна цел на Европейския съюз е да премахне различията в различни сфери, регионални, културни, социални, да се намалят разликите които съществуват и при третирането на мъжете и на жените. Така че това би трябвало да бъде в сила и за предлаганите възможности от съвета. Професор Новотни, бихте ли отговорили? Yes, I, I will. Ще говоря от този микрофон. Нека първо да се занимая с въпроса, който създава най-голяма резервираност сред вас тук. Ние също смятаме, че най-добрия талант и умове са тук в Европа. Ако мога да ви напомня за е, професор Моние. Тя е родена в Румъния, там е, е учила отчасти, а сега работи в Германия. За съжаление, това все още е случая при много младежи в тези държави. И причината е, причината за това, разбира се, тя винаги е лична от една страна, но от друга страна, ако погледнем какво е взаимоотношението между инвестициите в тези държави за е, развитие и научни изследвания, какво е положението в университетите, има силна взаимовръзка между това колко държавата харчи за натрупване на нови познания е, и научни изследвания и броя на хората, които търсят средства от нас, от тези държави прави. Когато те не намерят съответната среда, в която да се развиват, те си стъпват на краката и отиват на друго място. Ние е, споделяме тази констатация с всеки, който дойде при нас е, и повдигне този въпрос. Ние продължаваме да се придържаме към принципа на върхови постижения, защото нашата мисия е да финансираме отлични изследователи, които да правят отлични изследвания. Това ни е мисията. Следователно е много насърчаващо, окоръжаващо, че има държави, мога да цитирам една голяма държава, Полша, която наскоро създаде агенция по модела на нашия съвет, за да може нивото на процедурата за подбор да е толкова високо, че да прилича на нашите критерии. Тоест да има толкова високи критерии, които да отговарят на целта, на мисията. Надяваме се с времето такива усилия да дадат плодове и се надяваме, че ако се подобрят условията в тези държави, избягалите научни работници ще се върнат в тях. След това се връщам към въпроса на госпожа Кабахало. Това вече е направено за, с удоволствие го казвам, но наистина е на доброволни начала. След а, първите получатели на средства а, от държавите се получиха доста а, искания от държавите членки а, да се получи информация за онези, които са преминали през доста от кръговете, но не са получили финансиране. Средствата в крайна сметка идват от националните бюджети някои държави се продължава това финансиране, в други не, но мисля, че това е една инициатива, която държавите следва да следят отблизо. Наистина това е чудесен начин за допълване и за насърчаване на собствените изследователи в държавата. Ще кажа една дума за независимостта на нашия съвет. Искам да ви благодаря официално за предишната подкрепа, която сме получили от Европейския парламент за получаване на независимост и за подкрепа подсилване на независимостта на Европейския съвет за научни изследвания. Ще кажа а, е, нещо, което ни каза и Жак Матиас, а именно, че повечето от препоръките от доклада на госпожа Вике Фрайбъргър са приложени и останалите се обработват в момента в работната група. Те се прилагат в момента и резултата ще дойде в първите седмици на юли. От тази гледна точка смятам, че сме имали доста проблеми, оплаквания в миналото, но а, взаимодействията с изпълнителната агенция сега са много хармонични и наистина усещаме, че работим заедно за постигане на едно общо начинание и а, оставащите структурни проблеми ще бъдат а, отработени от работната група. И съвсем накратко накрая интереса ми към въпроса за разликата между научното и новаторското върхово постижение. Тук различието идва от кой оценява върховото постижение. За научното имаме механизъм на партньорска проверка. Поканваш най-добрите учени в дадена сфера и, питаш, и ги питаш това предложение отговаря ли на стандартите за най-добро постижение във вашата конкретна област. А пък оценяващия за върхово постижение в новаторството е пазара и обществото, т.е оценката е дали съответното нововведение се поема ам, добре от пазара, ако е социално нововведение, дали в обществото се ползва с популярност това нововведение. Тоест има някакъв вид арбитър, който преценява кое е върхово постижение от една страна в науката, от друга страна в новаторството. Тук ще спря. Е, и може би сега професор Моние. Съвсем накратко искам да кажа, че когато аз е, дойдох от Румъния, е, образованието беше отлично и, тря... и пропуснах даже две години в Германия и завърших училище същата година, в която пристигнах в Германия. Тоест аз се чувствах задължена да дам нещо обратно на мястото, откъдето идвам. Връщала съм се в Румъния, ходила съм и в Русия за създаване на, док... на магистърски програми и в моите 25 човека екип повечето са от Източна Европа, от Италия, от Франция. Проблема е, че повечето от тези хора не се връщат обратно в къщи това а, трябва да се каже черно на бяло. Трябва да се направи нещо в самите държави, за да привличат тези хора. Те са работили в най-добрите институции в Западна Европа, в Макс Планк институт, в Европейския съвет за научни изследвания, в моята лаборатория. И трябва да ви кажа, че за мен беше пълна изненада когато наскоро ходих в Будапешта в един институт. В моята сфера на а, изследване в Будапешта има институт, който е отличен. Той е конкурентно способен с всеки международен институт. Те привличат най-добрите научни работници в моята сфера. Те са възможни грантове кандидатстват, получават, има ли са няколко гранта от Европейския съвет, между други институции. Тоест, възможно е да се привлекат хора и в Будапеща, и в други места, да се върнат хората обучени в Западна Европа. В Германия са имали същия проблем. Германците избягали в Съединените щати, това е шанс да си върне Германия германците. И Германия всъщност доста усилия полага, за да насърчава кандидатури за а, грантове от Европейския съвет за научни изследвания. Възможно е, така че моля ви, възползвайте се във вашите държави, за да привлечете обратно онези хора, които ние вече сме обучили. Само Нека... да добавя. След знаете, 70, от грантовете всъщност се разразходват за заплащане на. И, но това са, това, това са хора, които са ам, космополити и на практика а, ние може, може да, да умножиме успехите по 4, по 5 и на практика след няколко години ще имате много голям а, потенциал на, на млади къд... хора, които се ползват с много добро име в научните среди. Ние работим за научните е, среди, подкрепяме научните среди и съответно имаме е, същото отношение от тяхна страна. Благодаря. Благодаря много на всички участници. Много обнадеждаваща и прецизна информация. Благодаря ви, професор Новотни, благодаря и на другите панелисти. Наистина е прекрасна идея да поканите и един от вашите стипендианти. Така, наистина по-добра представа имаме за нещата. Благодаря ви отново. И ще продължим с нашия дневен ред. Добре, да продължим. Преминаваме към 11-та точка, зелена книга от предизвикателствата към възможностите изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС. Госпожа Матиас има думата. Ако желаете, разбира се, госпожо Матиас. <laughs> Благодаря, господин председател. Благодаря. Ще се опитам да бъда много кратка. Става дума как това да се впише в целият дебат, който проведахме днес след обед. Става дума за стратегичес, стратегическата рамка. Искам да се спра на някои от аспектите, които са залегнали в проекта доклада. Няма да навлизам в подробности, вие разполагате с него. Първо, има много раз, разгорещен дебат, особено предвид изработването на следващата финансова многогодишна рамка и какви ще бъдат средствата, които се отделят за научни изследвания и развойна дейност в Европа. За да можем наистина да имаме европейска добавена стойност. Така че какво можем да направим за постигане на тази добавена стойност. Въпросът е да разгледаме предложенията залегнали в зелената книга и да ги, да ги преразгледаме и да ги използваме като инструмент. Има много предложения, много инструменти. Какво? Но какво липсва? трябва по някакъв начин да преразгледаме и предефинираме е, общата стратегия. Многократно сме обсъждали тук в е, парламента необходимостта от упростяване на процедурите в е, тази област. Много доклади са били посветени на последователността в тази област. Какво трябва да се направи? На основата на зелената книга на комисията смятам, че различните научни институции трябва да разполагат с една обща стратегическа рамка, на която да почива развитието на техните дейности. А, ние не можем различни неща да се опитваме да решаваме по сходен начин. Едно е, едни, едни са проблемите на университетите, на научно-изследователските институти, други на малките и средни предприятия, т.е. специфични Специфичните до нужди на всеки трябва да бъдат взети предвид с цел създаване на е, добавена европейска стойност. А, в а, за сега все още сме на един а, ранен етап на дискусия, но бих искала да наблегна на следното. В Зелената книга се говори за конкурентоспособност и е, е, върхови постижения или челен опит. Та. Но, като отчетаме резултатите, питаме се дали средствата се изразходват за, фи, за финансиране на а, бъдещи върховни постижения или на постижения, които вече са факт и на колективи, които вече са ги постигнали. Така че Опитваме се по някакъв начин да дадем еднозначен отговор на различни въпроси. Знаем, сега нашата економика е, е жертва на криза, и различните страни имат различно економическо развитие, са в различно състояние. Е, все още няма някаква равнопоставеност далеч от там. Така че трябва да има европейски инструменти, които да не са свързани с кохезионния фонд. Но също, също времено да има е, връзка между различните източници на финансиране, без обаче да ги смесваме и сливаме. Става, дум, става ясно, че 50% от средствата се е, изплащат на 40 е, единици или 40 колектива, е, което далеч е, не предполага правилно и е, справедливо и равнопоставено представителство на региони и страни. В моето предложение, което ще обсъждаме и допълнително, предвиждам преразглеждането на цялата стратегия. От една страна да разглеждаме научните изследвания като такива, от друга страна новаторството, иновациите. на три етапа. Първият етап би бил създаване на капацитет, създаване на инфраструктури, защото ако искаме проектите да бъдат успешни, те е, трябва да бъдат е, инфраструктурно осигурени, като например проекта Галилео. Поето, а, а, можем И по какъв начин да се разходват средствата, не да бъдат а, а насочени към, само към а, големите предприятия. Да има предвидена система от а, грантове, заеми. На един втори стадий или на втори етап ще се премине към консолидиране на цялостната структура Ако искаме е, развитие на, на науката, ако искаме да има многодисциплинарно е, проникване, трябва да разполагаме с е, области на, на сътрудничество и на Същевременно трябва да се осигури финансирането и включително чрез грантове и заеми. в рамките на програмата Мари Кюри трябва да се увеличат възможността за повече, да се увеличи мобилността, да се осигури достъп на повече жени в програмите и проектите. И да се обърне повече внимание на достъпа на новаторските продукти на пазара, също времено да се вземат е, мерки за новаторските малки и средни предприятия, които играят много важна роля за развитието на економиката. Трябва да има инструменти, които да са адаптирани към техните специфични нужди. включително и нови инструменти за финансиране на, на малките и средни предприятия, включително и Европейска банка за инвестиции, за, кред, за отпускане на креди на, мал, на малки и средни предприятия. Тъй като малките и средни предприятия е, предприятия са всъщност е, представляват е, самата тъкан на европейската економика. А, до сега просто като че ли не осигуряваме достатъчно условия за да могат те да изиграят в економиката ролята, която биха могли да изиграят. Естествено, всяка научно изследване не води задължително до новаторски продукт, който ще стигне до крайния потребител. Но едно. Но а, на а, научното изследване и новаторството трябва да се гледа и като на обществено благо, а, което да няма само пазарна стойност. И аз предлагам нещо, което трябва да стане обект на дебат с колегите. Мисля, че всички имат мнение по въпроса. Знам, че има още ще има още много път да извървиме преди да стигнем до едно консолидирано предложение. Благодаря ви много. Сега ще преминем към дискусия. И приветствам самия генерален директор, който е тук. Наистина много сме радвали, много се радваме, че сте сред нас. Благодарим ви, че сте тук. Това показва вашия а, голям интерес, но преди това колегата Илер. Всъщност ще започна не с обичайните слова, а именно, че благодаря на докладчика и така нататък. А, искам да й благодаря, но напра... наистина от дъното на сърцето си, а не само проформа. И въпреки огромния обхват на темата и различните идеологически позиции, мисля, че отношенията между докладчика и докладчиците в сянка бяха добри. Това е доста смел проект от доклад, но ако ми позволите няколко допълнителни бележки. Първо, какъв сигнал може да даде зелената книга? Тя ще бъде на пазара точно по средата на преговорите за рамковото споразумение. И тогава е, ще видим е, на какво равнище ще се излагат аргументи. Важно е да се припомни и на комисията, и на съвета. И ние се споразумяхме в Зелената книга да бъдат включени е, определени изисквания и да се отвои бюджета за рамковото споразумение за изследователската дейност. И наистина докладчика положи големи усилия. Ние припомняме в Зелената книга, че преди да се споразумеем по новата програма, трябва да посочим, че упростяването е сред основните теми, преди да говорим за нова изследователска програма. На трето място смятам, че е важно когато а, третираме теми като средните и малки предприятия, да говорим за реалната ситуация. Защото с сегашното определение за средно и малко предприятие е прекалено общо определение. това няма да е особено полезно. Би трябвало да се даде е, определение по сектори. Иначе няма да си осигурим участието на средните и малки предприятия. В някои е, сфери е, идеята е прекалено ограничена и някои средни иновационни предприятия всъщност се оказват извън това определение, изключени от него. Смятам, че темата за средните и малки предприятия наистина се нуждае от решение. Една тема, която не е засегната. Експериментален ансац ähm, unterstützt. Споделените а, облегчения а, по отношение на риска. Всъщност, не само големите трябва да получават стипендии, а тази мярка да се прилага диференцирано, да има а, национални посредници и в а, някои а, сфери да се прилага и тази форма на финансиране. Иначе би било иллюзия, е, да смятаме, че ще бъде от полза за економиката изобщо и за средните и малки предприятия в частност. И още един аспект. Е, нека да кажем ясно нещата. Трябва ясно да се определи какво комисията е, ще запише в Зелената книга, е, защото има е, някои идеи, които отиват по-далеч. От една страна иновационната дейност и ние сме склонни да продължим да разработваме тази тема, но докъде ще ни доведе това? ако остане на, само в идейната плоскост. Трябва не само да се борим за върхови постижения в науката, но и в иновациите. И трябва ясно да посочим какво означава това – и наистина всички основни принципи трябва да бъдат обединени в една програма, и да се направи е, връзката между седмата и осмата рамкова програма. Не подкрепяме идеята, обаче, да бъдат преразгледани, поставени под въпрос някои изследвания. Някои не трябва да се поставят под въпрос някои видове изследвания, особено в рамките на програми за сътрудничество. Наистина трябва да видим това докъде е, ще ни е, доведе да преструктурираме дискусиите и да се съсредоточим върху основните елементи. Е, няма да е лесно това да стане в детайли, но тази обща позиция на парламента е важна – не бяхме съгласни по някои е, аспекти на седмата рамкова програма. За щастие това не е така за зелената книга. И в заключение искам да кажа ЕНП, с ЕНП е, ние определихме стъпалата, които водят до успех и това е опит на парламента – да се постигна по-добре управление. И за това сме включили двата елемента. От една страна искаме да запазим върховите постижения, от друга страна да намерим възможности да се включат или да се засили участието на новите държави членки. Но така или иначе да запазим високите изисквания за върхови постижения. Иначе ще застрашим самата програма. Това е значителен компромис и трябва да бъдем особено осторожни в тези 12 а, държави трябва да се засили а, тази дейност, но това не е кохезионна програма. Подчертавам това. И това е един важен елемент в изследователските рамки. Не може всяка европейска програма да се превърне в кохезионна програма. И в рамките на международната конкуренция не може да се говори за кохезионни програми. И това наистина е една нова идея, пътя към успеха но в Зелената книга можем конкретни мерки да посочим и това трябва да бъде обща позиция на 27-те, а не на 15-те държави членки. Така че трябва да се развива иновационната и изследователската дейност в Европа и да се засилят елементите за осмата рамкова програма. Председателят, колегата Форд. Благодаря. Искам да ви благодаря за работата, която сте свършили. Доста <laughs> научно-изследователска и новаторска работа сте свършили. Един бърз коментар в подкрепа на това, което бе казано все още съм изключително фрустрирана по отношение на доклада на госпожа Кавайо за упростяването. Той получи единодушна подкрепа от парламента, а след това а, някак си заглъхна в комисията. Надявам се, че работата, която вършим тук, ще бъде взета предвид от комисията, защото много рядко в парламента се постига единодушие, може би 4-5 души натиснаха грешното копче в този ден, а от друга страна упростяването е толкова важно, че парите да стигат до правилните получатели, за да може в крайна сметка изобретателите и учените в лабораториите да получават средствата, а не тези, които попълват документацията. Тоест парите да отиват на правилното място. Искам да спомена няколко неща, така в хронологията на доклада. Това е нещо, което сме обсъждали. Започваме в самото начало с една цел. Целта обаче не е да се повиши с 3% разходите за R&D, за научно-изследователска и развойна дейност. Всъщност целта е да се повиши тази дейност на първо място, за да се повиши растежа в световната економика, за да може ние с нашите авангардни идеи да създаваме работа и така нататък. И на второ място да се справим пред предизвикателствата на днешния и бъдещия свят. Затова трябва да увеличим следователно и разходи разходите за научно-изследователска и развойна дейност, но това не е самоцел, както казах. Когато говорим с научните работници и изследователите, така че това е успешно, защото има а, съвместни усилия не само между а, държавия, между частния, публичния а, сектор, индустрията и, и държавната власт, различни неправителствени организации, институти. В това отиват парите на данакоплатеца? Говорихме доста за малките и средни предприятия. Да, наистина е важно тези предприятия да се насърчават, но нека не забравяме да не обесърчаваме и големите бизнеси понякога разбира се, да се дават пари на големите бизнеси, трябва да се обяснява малко повече защо ги даваме, но не бива, не бива, отново повтарям, да се обесърчава подобно финансиране за големите. А понякога пък малките и средни предприятия се възползват от такива възможности за финансиране, за да работят именно с големи компании, за да стигнат до този по-голям етап в своето развитие. Мисля, че това също е важно върховните постижения. Да, Европейския съвет за научни изследвания направиха няколко представения, в чието център наистина бяха върховите постижения. Ние а, се нуждаем от такива постижения, за да се справим с големите предизвикателства. Концепцията за за стълбата към върховото постижение е много хубава. Да, трябва да се насърчават младите, талантливите, тези, които са от по-недоразвити региони, за да се развиват по-нататък. Но важното, в крайна сметка, е връзката с структурните и кохезионните фондове. Има, тъй да се каже, по-заможни държави, които се възползват от структурни кохезионни фондове те а, подават по-малко оферти в тази програма, защото се възползват от гореспоменатите фондове. Затова трябва да продължим да се съсредоточаваме върху върховото постижение. Трябва парите да служат по-интелигентно, а и при економическата ситуация, в която се намираме, това е още по-наложително. Европейските фондове да се използват умно другото нещо грантове, т.е. безвъзмезно финансиране и заеми за проекти, които не водят до някакво материално благо, а до нематериално такова. Малко прескачам по точките в доклада ви, но а, разбирам стимула за изграждане на капацитет сред младите научни работници. Обаче днес всеки очаква, че хората ще работят до по-голяма възраст, до, до, до по-голяма старост ще се работи. Така че трябва много да внимаваме формулировката каква ще е млади срещу стари. Не, не искаме да има възрастова дискриминация, която да е вътре в програмите. Нека внимателно да помислим по този въпрос. По-конкретно искам да посоча нещо пред комисията, защото знам, че те слушат в момента. Има няколко клаузи към края на доклада. 25-та точка, например, с която се казва, че трябва да имаме хем конкуренция, хем споделяне на информация. След това, това беше 22, 25 е за програма за сътрудничество, която да е в сърцевината, точка 27 за баланса между проекти отдолу нагоре и отгоре надолу. Чухме, че това е много важно и от Европейския съвет за научни изследвания, точка 28, където призоваваме за международно сътрудничество, където е подходящо. Защото днес Европейския съвет ни даде пример а, точно за обратното. Не винаги е подходящо да има международно сътрудничество. Международното сътрудничество може да е още един стимул а, за върхови постижения. Искам да предложа няколко изменения а, в член 15, разпоредбата, която е там. Затова какво се опитваме да направим с научно-изследователската дейност. Вие сте използвали английската дума precarious, а именно нестабилен, несигурен, обаче според мен трябва да си дадем отговор на въпроса какво изкушава нашите отлични учени да избягат в Китай, в Америка и така нататък. Трябва да си дадем сметка за причините и по какъв начин да се дадат възможности и гъвкавост на тези учени, за да останат там, откъдето са. Там не е свързано толкова с вече идиоматичната фраза несигур... работници в несигурно положение. Тоест това означава, че работника не е сигурен на място, на което не е и може да го изритат всеки един момент. Е, трябва да работим е, в сътрудничество и се надявам е, комисията да ме е чула в това, което казах. Благодаря. Благодаря, господин председател. Пожелавам ви много успех във вашата работа, госпожо Матиас. Благодаря за извършеното от вас. Ако ми позволите няколко коментара, направени от докладчика и от колегите. По принцип споделям тази гледна точка, но искам да се спра на финансирането. Смятам, че като се предвижда нови финансови рамки, ако това към което се стремим е да продължим възстановяването, економическото възстановяване, да запазим социалния модел. Трябва не само да се увеличат средствата, предназначени за изследователската сфера, но и да се инвестират свежи пари. Не става. Тоест, да се е, предложат нови е, източници е, които да подсилят бюджета за изследователска иновационна дейност. И е, чак тогава можем да говорим за бъдещата структура на следващите рамки и на другите програми. Смятам, че госпожа Матиас ясно посочва това в своя доклад. Ние наистина трябва да подкрепим това всички групи, представени в нашата комисия. Освен това, няколко коментара имам по структурата а, на бъдещата осма рамкова програма. Ще го изложа кратко. А, тази структура трябва да е по-отворена, по-широка, много дисциплинарна така че да се осигури по-голяма свобода на действие на предложенията отдолу нагоре допълнителна свобода, която да позволи на учените да представят въпросите, които се нуждаят от решение. Трябва да се намерят нови формули за стимулиране участието на средните и малки предприятия. Резерва трябва да се запази режимът на специфичните дейности в рамките на рамковата програма. Това е според мен много важен въпрос, недостатъчно достатъчно уреден. Има още много възможности за експериментиране на нови а, насоки. Споделям и коментара, според който трябва да се увеличи рисковия капитал – посредством инициативи а, с помощта на а, европейски средства. Също така а, трябва да се работи по посоката на упростяване на цялата структура на рамковата програма, почиваща структура, почиваща на доверието, на общи правила – и много по-бързи и опростени процедури. Що се отнася до специфичните програми, е, смятаме, че те трябва да бъдат подсилени, но не в ущърп на другите предизвикателства. Естествено, не трябва да забравяме, да пренебрегваме фундаментал, фундаменталната наука и конкретни предварително определени проекти. Що се отнася до Европейския съвет за научни изследвания, трябва да се намери подходящия начин, по който учените от всички държави членки да могат да получат финансиране от този съвет. В противен случай сме изправени пред риска оттегляне на голяма част от научната общност и смятам, че това е ясно за всички. Що се отнася до мобилността, също трябва да се е, търсят нови пътища и за увеличаване на мобилността, особено в сферата на индустрията. По отношение на инфраструктурите, е, трябва да се е, извършва насърчаване, нови структурни фон, използване на нови структурни фон, фондове, за да се осигури достъп до тези средства и от научната, и от производствената сфера. Да се развива международното сътрудничество. И накрая смятаме, че следващата рамкова програма трябва да развие социалното измерение на изследователската иновационната дейност. Мисля, че сега е моментът това да се развие в хоризонтална плоскост. До тук ще спра, защото нямаме време, господин председател. Благодаря, госпожа Каварио. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Матиас за прекрасния доклад повечето от а, нещата бяха повдигнати от колегите. Съгласна съм всичко това, кое, което беше казано. Може ли само да добавя една-две точки? Структурата а, в три нива, представена от госпожа Матиас, е хубава. Тя е детайлна, но а, вероятно а, първото, което е посочено в първи слой, може би да отиде в трети на пазара. Нещо, което също беше казано тук, дублирането на финансирането. В този смисъл искам да ви представя една нова концепция, която присъстваше и в доклада от комисията Шуре, а именно Имаше едно компромисно изменение. Надявам се днес да са гласувани тези изменения положително, а именно да се поиска по-силно управление на а, финансирането за научно-изследователска дейност на европейско ниво. В момента имаме силно економическо управление, би трябвало да погледнем този модел в економиката и да видим дали не може да се прехвърли към финансирането в научно-изследователската дейност, за да може на европейско ниво да се гарантира, че държавите членки също поемат своя дял от финансирането за научно-следователска дейност и че създават основните условия за инвестиция в тези изследвания. Стана въпрос за използването на структурните фондове за изграждане на капацитет и инфраструктура. Това зависи до голяма степен от приоритетите на държавите членки. Дали това може да се включи в една по-силна схема за управление на средствата в Европа дали можем това да го обсъдим за бъдеще, защото то вече бе предложено в, репорта на, е, в доклада на господин Гарибо от комисията Шуре. Искам да приветствам идеята за програмата за сътрудничество в сърцевината на 8 рамкова програма. Нямаше много подробности в доклада поради ограничението за обема, но сега е важно да дадем препоръки и изменения и конкретно за по упростяването, които още не са приложени от комисията. Трябва обаче в тези изменения да стане ясно, че упростяването не означава, че ще имаме еднакво отношение към институции, които са различни по своето естество, да кажем от една страна университети, от друга страна малки и средни предприятия. Това имах да кажа, другото беше споменато от колегите. Още един. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на колегата Матиас за това амбициозно представяне на документа. Ние работихме заедно по Съюза за иновации и се радвам, че тази точка е намерила място в текста. Отбелязвам, че комисията също включва различни, включила различни идеи, които развихме с докладчика. Единното гише за облегчаване на достъпа до програмата. Съгласна съм с колегите, упростяването и дефрагментирането са изключително важни е, за изследователските програми. Нещата трябва да се опростят. Единното гише, е, както виждам, с удовлетворение е включено в доклада. И Иновационната дейност не може да бъде само с технологично измерение, може да има и социално такова – и има сериозен опит е, тук да се включат, да се интегрират политиките, иновационната, изследователската, като се изтъкват получените резултати, е, както и големите социални предизвикателства. Комисията е запазила един изключително важен за мен елемент участието на гражданското общество в този процес. Наистина лесно е да се говори всичко това, но ако не се включи реално гражданството, тогава ние няма да постигнем целта си. Защото иновациите това са нови идеи на пазара. Смятам също така, че амбицията да се отвои бюджета е похвална, но нека да добавя веднага, че тази цел можем да я преследваме, но всички знаят колко трудни времена преживяваме сега. Никой няма да иска и да чуе за отвояване на бюджета. Аз подкрепям идеята да се увеличи този бюджет, но ако трябва да направим избор, тогава трябва да знаем докъде можем да продължим подкрепата си и докъде да спрем но съм готова да продължа дискусията по този въпрос. Може би докладчика ще ни даде някои основни насоки. Може би има идея откъде ще дойдат парите. Още нещо изключително интересно. Подходът, който се основава на доверието, напълно подкрепям това, както и толерантност проявена към поемането на рискове. Наистина трябва да се събужда любопитството, любознателността и да се намери баланс между малките проекти, идващи отдолу нагоре, и големите проекти. И тук съм съгласна с колегите. Младите, новите предприятия трябва да могат да бъдат включвани – трябва да се диверсифицира политиката. И а, новите, малките предприятия се. А, стартиращите предприятия се различават от средните и малките. Имам и други въпроси, на които може би докладчика ще може да отговори. Бяхме задали въпроса на комисията. Искаме повече средства за инструмента на споделения риск от 1 на 5 милиарда. Защото искаме да обхванем повече компоненти от рисковия капитал. Каква е идеята на докладчика? Изследователска, иновационна дейност, но те не винаги съвпадат, нито проистичат едно от друго. Е, и е, за да бъда съвсем ясна, и е, двете, иновацията и изследователската дейност, макар и различни, са крайно необходими. Господин Де Още на, на изречение искам да добавя. Наистина важно е, че това днес се записва. Общото становище в Зелената книга беше следното. Големите европейски проекти в следващата рамкова програма. Но след провала на седмата рамкова програма всъщност искахме да включим изследователската програма, но на този етап не е възможно това да се финансира от програмата. Така че трябва да има една отделна бюджетна линия за големите изследователски проекти. Галилео, ИТЕР и другите. Те имат наистина решаваща роля. В противен случай, в следващите години няма да сме в състояние да изготвяме програмата, и да предвиждаме 700 милиона, например, за ИТЕР от текущите програми или за Галилео. Това ще е, уреже средствата за другите програми. И е, по време на е, трилога трябва да се борим е, за това. Но това е част от бюджетните реалности – ако не се предвиди отделна бюджетна линия, тези, бюджет, тези програми е, ще загинат. И така сега се обръщам към генералния директор, който внимателно изслуша всичко и може би има какво да добави. Господин Смит. Yes, all, uh, also... Добър ден. Аз също искам да благодаря на госпожа Матиас за този отличен прав проект на доклада. Ясен, точен, прецизен и наистина ви сте взели предвид и одитния доклад на госпожа Кавайо за упростяване, доклада за е, е, Съюз на иновацията, доклада Фан Нистелрой, който го няма в момента тук. Радвам се, че, че прочетахте ролята на малките и средни предприятия и, възможно, и подпомагането на всички онези, които могат да постигнат върховни е, резултати и челни, че, да бъдат в е, челната, челните редици. защото се са до структурите, в е, Зелената книга се предлага малко по-друга структура, но в крайна сметка всяка структура е равностойна на всяка друга. Единственото нещо е, вие, нарич, вие наричате първия стадий е, създаване на капацитет, е, а, а просто тук трябва да избегнем впечатлението, че, че искаме да създаваме а, е, нова рамка а, за а, разходване на кохезионни средства. А, нека не забравяме, че, че тук става дума за субсидиарност. Става дума за допълване на различните инструментари, а не за а, дуплицирането им. Просто трябва да спазваме принципа на а, субсидиарност. Втория, втория стадия е разглеждането на начина по който ще се раздават гран, грантовете безвъзможните средства и така нататък и свързването с третия стадий. Що се отнася до интегрирането на различните инструменти. Ако погледнем доклада на госпожа Макис или други, там се казва, че общата стратег, стратег, стратегическата рамка интегрира различните проекти. И мисля, че е много важно и пар, пар, парламента да Подчертая необходимостта от интегрирането на целия този подход в единния пазар. Що се отнася до бюджета или финансирането, няма не мога да кажа нищо. Чух ви, че искате отвояване на бюджета, но в крайна сметка това ще се запише в протокол и там е, що се отнася до коментарите на различните е, тук присъстващи. Мисля, че господин Нейлер е, говори за препокриването на средствата и финансирането на големите, на големите проекти, като ИТър, Галилео и така нататък, които да се е, финансират от отделна, от отделна бюджетна линия, а не от е, общия кохезионен бюджет. Госпожа Форд спомена нещо, а, кое, което не е така, което, което малко шокира. Става дума за упростяването, но в крайна сметка вие, вие, вие, вие, вие, вие сте правен промен, промени се извършват, когато се изменят в крайна сметка правилата на участие. Така че ние наистина, ние, е, наистина а, ако искаме да упростим, ще, ще трябва да можем да упростим сега, но ако искаме наистина да постигнем някакво, някаква промяна, ще, тя трябва да бъде вписана в новите правила, които ще задействат след 2013 година. Да, е, науч, научните изследвания и е, сътрудничеството в е, научните изследвания трябва да бъде в е, центъра на следващата стратегическа програма, като обединява представителите на различните заинтересовани среди. Наистина трябва си, си, си, системата да продължи да бъде същата отдолу нагоре. Мисля, че в е, е изказването на госпожа Новотни всъщност това беше беше изразено, т.е. имахме един примор, че нещата наистина стават на практика така. А, що се отнася до малките и средни предприятия, наистина трябва да, да вземем да предприемем всички мерки, за да постигнем целта си от 15% или 20 000 малки и средни предприятия. Ние наистина смятаме да постигнем тези цели и сме решени да го направим. Госпожа Гавайо пред, предложени интересни идеи. Не съм мислила още за това, но наистина а, Разбира се, ако наистина искаме съвместните програми да завършат успешно, да се увенчат успех, държавите членки трябва да изпълняват своите ангажименти. Госпожа Харкис спомена проследяване развитието на различните инициативи. Ние наистина смятаме да го направим. Сега за миналия петък вече приключихме с получаването, т.е. изтече срока за, за, за, за получаване на а, коментари и проекти. Не, не, не, става, не, не става дума само за а, научните среди и така нататък. Смятам, че това допитване наистина а, има много а, положителни резултати и ще бъде една крачка напред а, за постигане целите на стратегия 2020. Мисля, че наистина подхода с три стълба е подходящ. На 10, на 10 юни знаете, че ще организираме е, един а, семинар и вие сте поканени, на който ще представим резултатите от общественото допитване. След това доклад ще бъде гласуван през септември, а след това ние ще изработиме нашето а, предложение. И на 30 ноември това предложение ще бъде внесено тук в парламента и в съвета. Наистина разполагаме с много кратки срокове. Значи вие до септември, ние до ноември. Но ни, наистина ние бихме искали е, да имаме е, вашата е, така, определена позиция по бъдещето на научните изследвания и развойната дейност за бъдещето. Благодаря ви много. Всъщност най-доброто оставихме за десерт. Наистина, благодарни ми се, че не взимате на сериозно. Госпожа Матиас, имате още минута и половина най-много, защото надхвърлихме определеното за заседанието а, време и преводачите ще трябва да ни напуснат. Да, разбира се, господин председател. Ще се съобразя с времето. Искам да отговоря на всички въпроси и коментари, но няма да имам време. Искам да благодаря на всички, които се изказаха за всички коментари и предложения. Също съм благодарна и за този дух на сътрудничество. Това беше основната характеристика на работата ми по този доклад, заедно с колегите от другите политически групи. Искам да благодаря на комисията също за отзивчивостта. Наистина доста кратък е срока за отработване на този въпрос, но се надявам да стигнем до общо становище. Реализи... Осъзнавам в момента, че има много пропуски в текста, първоначално както го изготвих сега, разбира се, знаете, че има ограничение в обема и аз отначало доста по-голям обем бях направила, но трябваше да го съкратя. Отново благодаря на всички. И аз благодаря. 15 юни е края за внасене, срока за внасене на изменения. Благодаря и на преводачите.